Ja, meine Damen, meine Herren, ich eröffne die Nachmittagssitzung des Haushaltskontrollausschusses. Добър ден на всички. Добре дошли на втората половина от нашето заседание на Комисията по бюджетен контрол. Ще обсъдим въпроса за правата за бюджетен контрол. Днес след сред нас са представители на държавите от Западните Балкани, на които приветствам сме добре дошли. Има представители на националните парламенти на Албания, Сърбия, Босния и Херцеговия, Черна гора и на бивша Югославска република Македония. Скъпи колеги, добре дошли сред нас. Ще прекараме добрите заедно, а най-напред някои технически уточнения. Ако искате да вземете думата, моля да се запишете с, с този, да заявите желанието си чрез този формуляр. Е, извинявам се предварително, но винаги имаме известни проблеми с колегите, които не са свикнали. по всички случаи, моля ви, не се колебайте да се запишете, ако искате да вземете думата. 29 са постоянните членове на нашата комисия по честен контрол, 29 са заместниците. Тази сутрин вече започна нашето заседание. Бих искала в началото на днешното съдебното заседание да ви направя кратко изложение на нашите правомощия, на членовете на нашата парламентарна комисия и може би да ви нали, кажа с няколко думи начинът, по който ние е, работим в изпълнение на нашите правомощия. Договорите на Европейския съюз са ни натоварили с правомощията да освобождаваме от отговорност бюджета на Европейската комисия за всички сметки за бюджет на Европейския съюз в размер на близо 650 милиарда евро. И целта на Комисията по бюджетен контрол е да изготви докладите за освобождаване от отговорност, които се правят въз основа на бюджетите, които вече са изпълнени, на проектите за бюджети и както казах, основната ни цел е да направим отчет на разходването на средствата на, от бюджета за последните две години. И тази дейност я извършваме ежегодно. Аз лично съм член на Комисията по защитен контрол вече от 14 години и колкото повече се занимавам с тази работа, толкова повече се убеждавам, че е, това разпределение на правомощията е много уместно. То ни дава възможност много прецизно да се съсредоточим върху всички аспекти на разходването. Тъй, че членовете на Комисията по бюджетен контрол често се борят за 10 милиона евро, но, всъщност, но все пак нашата основна задача е да гарантираме, че всеки, всяко евро, като се разходва от европейския бюджет, се разходва целесообразно, така че да, има смисъл да се борим дори и за 10 милиона. Основното ни правомощие, както казах, е правото на парламентарен контрол и от тази гледна точка вече сме се срещали с представители на Западните Балкани. Направихме работно посещение в Албания. Предвидели сме подобни работни посещения и в други държави членки. Предварително се радвам на тази възможност да обменим мнения с представителите на страните от Западните Балкани. През цялата година нашата парламентарна комисия се занимава с разглеждане на бюджета и сега приключваме работа по изпълнението на бюджета за 2016 година. Започваме работа по бюджета за 2017 година. Европейския съюз има 10 институции. Европейската комисия, Европейския парламент, съвета на министрите, Европейска сметна палата, комитет на регионите, Европейски економически и социален комитет, органа за защита на личните данни, Европейския омбудсман, към който се добавя Европейската служба за външна дейност. Всяка една от тези институции им разполага със собствен бюджет, а Европейската комисия е, разполага и с оперативният бюджет е, за всички оперативни програми и именно основната част на бюджета, която, за която отговаря Европейската комисия ни вълнува преди всичко, но разбира се, се занимаваме и с бюджетите на всичките 10 институции. В Европейския съюз също така и 36 изпълнителни агенции, които работят чрез публично-частни партньорства и отново по отношение на тях имаме право на контрол над начина по който тези изпълнителни агенции разходват своя бюджет. Това е същността на нашата работа тук в парламентарната комисия. За целта организираме и редовно изслушвания, каним членове на Европейската сметна палата. Всъщност Европейска сметна палата върши основната част от работата по аудит, който е заложено в договорите за основаването на Европейския съюз. Веднъж годишно Европейската сметна палата излиза с доклад за разходването на отделните европейски фондове с евентуалните нередности. Обикновено грешките и нередностите са под 2%, в някои случаи са между 2 и 5%. В момента, в който започнах работа в Комисията бюджетен контрол, равнището на грешки по структурните фондове беше 12%, сега сме спаднали на под 2%, което е много добро постижение, благодарение на до годишните ни усилия постигнахме доста добри резултати в това отношение, което е добра новина. Но има не само добри новини. Нашата парламентарна комисия, по мисля, която най-често заседава, в рамките само на този мандат сме провели над 100 заседания на нашата парламентарна комисия. И в рамките на тези заседания сме приели над 250 доклада и над 300 становища, като отново с това организираме редовно и посещения на нашата комисия. Четири от тях са в държави членки или държави кандидати за част Европейския съюз и едно посещение в трета страна, като разбира се, Европейската служба за външна дейност ни подкрепя при организирането на посещенията в трети страни. Както вече казах, имаме възможност да организираме семинари и да организираме, да поръчваме проучвания, като разбира всички те са свързани винаги с темата бюджет. Основният е, законодателен акт, въз основа на който работим, е тъй нареченият финансов регламент, който разпорежда начинът по който се е, организира приходната и разходната част на бюджета. 40% от е, всички служители на Европейския съюз, които по някакъв начин работят с особеното на бюджет на Европейския съюз, също работят въз основа на разпоредбите на финансовия регламент. Или казвам с други думи, вижте в колко голяма степен нашата нашите правомощи и нашата работа се основава на, на правната рамка. Но а, много важни за нас е и позицията и становищата на Европейската сметна палата. Освен това, и работим в сътрудничество и с Европейската инвестиционна банка. И заедно с Комисията по комически парични въпроси контролираме и функционирането на Европейската инвестиционна банка. чрез годишният доклад, междинният доклад и финансовият отчет. Всичко това са инструменти, които ни позволяват да имаме възможност за мониторики и контрол на Европейската инвестиционна банка. Работим също така в тясно сътрудничество с ОЛАФ, Европейската служба за борба с злоупотребите. А освен това, с си имаме правомощия и при изслушването на бъдещите е, членове на съдийския състав на Съда на Европейския съюз. Както виждате, нашите правомощия са многообразни и много важни. Ние всъщност сме е, най- е, всъщност сме в контролната зала на машината, която се нарича Европейски съюз и наша е задачата да съблюдаваме че машината функционира добре, да установяваме грешки и нередности и да ги коригираме. И всичко това се отразява в годишният доклад за освобождаване от отговорност на бюджета. Господин Целер е докладчик за освобождаване от отговорност на бюджета за 2016 година. Той свърши отлична работа и ще му дам след малко думата, за да ви я представи. Както вече казах, 36 изпълнителните агенции, като всяка една от тази агенция разполага с бюджет и а, изготвяме доклад за освобождаване на отговорност за тези 36 агенции, плюс 10 институции и 7 съвместни предприятия. Общо изготвяме 52 доклада за освобождаване от отговорност годишно. Това е основната част от нашата цен, дейност. Държа да отбележа, че ние винаги много щателно изготвяме тези доклади. Винаги един човек отговаря за всеки доклад и това е докладчика функционира, функционира по различен начин от германският парламент, например. Ние тук на, по принципа на разпределение между политическите групи определяме кой ще бъде докладчик, след което докладчикът решава как точно ще се организира работа по изготвянето на доклада след сътрудничество с тъй наречен докладчици в Сянка. А останалите парламентарни комисии работят като асоциирани комисии, изготвяйки становища и в крайна сметка всичко това че аз от доклада. Доклада винаги носи името на своят докладчик. Така се организира работата тук в Европейския парламент. Обръщам се колеги, към колегите с въпроса дали пропуснах нещо. А да, в нашата парламентарна комисия са представени седемте парламентарни групи в Европейския парламент. Всяка политическа група избира координатор и заедно с координаторите, председателите, заместни председателите организират работната програма, програмите за работните посещения, участниците в тези работни посещения, Цялата тази организационна дейност я споделяме заедно и се възползваме за целта с подкрепата на секретарята на нашата парламентарна комисия. В секретарата работят държавни служители на Европейският парламент, които ни помагат да организираме успешно работата си. Госпожа Длабайова е представител на групата на либералите, колегата Вон е от социалистите и демократите. Аз лично съм член на НП и съм председател на Комисията по бюджетен контрол. Предполагам, че ви имате сходни системи във вашите парламенти разпределението на председателите на парламентарни комисии зависи от това колко е важна пропорционално съответната политическа група в парламента. Тоест, възоснова на това колко членове има съответната политическа група, толкова повече председатели на парламентарни комисии ще има. 750 са членовете на Европейския парламент в момента. Скоро ще намалеят, тъй като Обединеното кралство напуска Европейския съюз в края на месец марта, след което ще останат само 705 членове на Европейския парламент. Назначението на членовете в комисиите в отделните парламентарни комисии също се изготвя със специфичен метод и трябва да ви кажа, че комисията бюджетен контрол не е сред най-привлекателните трябва да се работи много усилено, много документи се четат и се разглеждат тук. Днес, например, изслушахме представител на Европейската банка за възстановяване и развитие и трябваше да сме в състояние да зададем подходящите въпроси. Ставаше въпрос за финансовите средства, отпуснати Европейския съюз за ядрената безопасност включително и за изграждането на саркофага на централата в Чернобил след аварията или пък помощите, които се отпускат за отработване на ядреното гориво от извадените експлуатации атомни централи в бившия Съветски съюз. И това също попада в рамките на правомощията на нашата парламентарна комисия. Има и три атомни електроцентрали в Литва, България и Словакия, които имат сходни реактори с тези от Чернобил и доста средства бяха отделени, за да се реши какво трябва да се направи с тези реактори, дали трябва да бъдат извадени от експлуатация или да бъдат реновирани. Пристъпихме след това към обществени поръчки, имаше проблеми с отделните проекти и на част от нашата дейност е да следим целият този процес. И трябва да ви кажа, че на мен целият този си контрол, цялата наша работа ми се струва наистина много вълнуваща. Ако има грешки, се опитваме да ги отстановим. Ако има проблеми, се опитваме винаги да ги намерим. Мартина, нещо забравих ли? Благодаря ви. Само един коментар ще си позволя и той, е, че успехът на парламентарната комисия много зависи от нейния председател. И мога да ви кажа, че ние имаме много енергична и много отдадена на, на работата си председателка. Както казах, нашата парламентарна комисия не е сред най-привлекателната, защото изисква много усилия и време но а, мога да ви веря, че сме една от комисиите, които работи най-сериозно в Европейския парламент. Държа да ви отбележа, че нищо не съм ми обещавала за да ми прави подобни комплименти, но много ви благодаря, Мартина. Има двама са законодателни органи, които отговарят за бюджет. От една страна е Европейски парламент, от другата страна е съвет, в който са представени държавите членки. По отношение на освобождаването на отговорността, ние е, работим на втори, на второ равнище. Тоест получаваме на първо време препоръка от страна на държавите членки за това дали да се освободят отговорност бюджета или не. Трябва да ви кажа със съжаление, че държавите членки са доста по-снисходителни и като цяло не се вълнуват чак толкова как точно са разходвани тези 650 милиарда евро, но пък а, ние сме тези, които държим да разгледаме внимателно разходването на бюджета. В някои случаи имаме нужда от критика политики. Имахме възможността да направим сравнение в някои случаи между държавите членки и трябва да ви кажа най-откровенно, че да има подобна разбивка за начин, по който се разходват средствата всяка държава членка, ще бъде нещо много полезно. Така всяка държава членка ще може да е наясно в каква степен разходва средствата европейски бюджет и как това допринася за различните цели. Например, какво точно получаваме конкретно е, за 50-те е, милиарда, които се отпускат за структурната политика, например, или средствата, които се отпускат за ОСП? Много би било добре да имаме такава възможност е, за сравнение въз основа на ясни, сравними критерии. По този начин ще можем да покажем лесно и нагледно на държавите членки какво е положението с разходването на бюджета във всяка една от тях. През 1999 година Европейския парламент отказа освобождаването от отговорност на бюджета на Европейската комисия, което доведе до подаване на оставка колективно на комисията председателствана от Сандер. Не знам дали си спомняте тази историческа дата, но тя е много показателна и всички се опитваме тогава да избегнем това отново да се случи. Бюджетът е изключително важен и затова се опитваме да работим с, с дух на добро сътрудничество. Но за да има такова добро сътрудничество, трябва да сме в състояние да признаем грешките си, да ги коригираме своевременно. Тоест, не искаме да се обиждаме, обвиняваме или да подриваме ръце, защото сме установили, че пак някой нещо някъде объркал. Не, ние искаме е, да си помагаме взаимно, за да се разходва бюджетът възможно най-целесообразно. А, мисля, че с това мога да спра с представянето на правомощите на нашата парламентарна комисия. Ако нещо съм пропуснала, моля, задай, моля да попитайте ме. Ако не, давам думата на, Йохам, на Йоахим Целер. Има ли въпроси? Не. В такъв случай давам думата на господин Целер. Es ist mir eine Freude, so viele Kolleginnen und Kollegen aus nationalen Parlamenten hier bei uns begrüßen zu благодаря ви, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие да приветствам с добре дошли представителите на националните парламенти. За какво служи бюджетния контрол, се питате, може би, вие. Какво да правим в това отношение? Може би друг въпрос, който си задавате, но според мен председателката отговори брилянтно на тези два въпроса. Аз дълги години работя по освобождаването от отговорност на Европейската комисия. Аз представям моята политическа група, е, Европейската народна партия и бях отговорен за бюджета с 2015 и 2016 година. Работя с така наречените докладчици в сянка от другите политически групи, които ми оказват съдействие. Бюджетният контрол е суверенно право на Европейския парламент. Това означава, че ние взимаме решения по отношение на бюджета. Работата ни в това отношение е в основата на цялата наша дейност. Ние сме демократична институция и в качеството ни на такава тази е, роля за бюджетния контрол е изключително важна. Важно е да е, знаем също така какви са целите, които си поставяме по отношение на бюджета. Имаме и правила, които се прилагат в това отношение и ние внимателно следим за тяхното прилагане. Прилагаме ги и събите ние. Изготвяме също така годишни доклади. Компетентните генерални дирекции на Европейската комисия също трябва да се отчитат във връзка с дейността, която развиват. Работим също така с годишните доклади, изготвени от Европейската сметна палата. Европейската сметна палата работи по съвсем различен начин. Тя разполага с достатъчно персонал и може да извършва проверки на място. По този начин ние можем да получим представа за положението с бюджета на място. Ето защо Европейската сметна палата е важен наш партньор. Впрочем, работим също така с така наречените специални доклади. Те също се изготвят от Европейската сметна палата и се отнасят до конкретни специфични проекти на Европейския съюз. Те си имат и отделни бюджети. Тези специални доклади представляват важна основа за дейността на Парламентарната комисия по бюджетен контрол. Защо трябва да поддържаме връзка с националните парламенти, се питате може би вие. Защо трябва да поддържаме връзка с местните и регионални общности на самоуправление? По отношение на европейския бюджет прилагаме така нареченото споделено управление – Европейската комисия получава предложения от парламента и съвета, тъй като това са двата със законодателни органа. И след това Европейската комисия може да изработи съответния документ, след като е получила съгласието на парламента и на съвет. Преминаваме към следващия етап, който е изпълнението от страна на държавите членки. Упражняването на контрол е част от преките правомощия на Европейската комисия в това отношение. И в това отношение се прилага принципът за споделеното управление. Това, което искам да кажа е, че при изпълнението на бюджета или по-точно при разгръщането на програмите, които се финансират с европейски средства, отговорност носят държавите членки. Случаят с Федерална република Германия, например, регионалните власти отговарят за структурните фондове. Тоест регионалните компетентни органи упражняват съответния контрол. Когато имаме споделено финансиране, т.е. европейско финансиране, комбинирано с национално такова, е необходимо да се предвиди специален модел на управление на бюджета. Понякога Европейския съюз подпомага проекти, които се ръководят от регионите, но пък могат да получат отчасти финансиране и с европейски средства. Бенефициентите на плащанията трябва да спазват всички правила, свързани с поделеното управление. Това е за бюджетния контрол от една страна. От друга страна, трябва да разгледаме въпроса за изпълнението на бюджета от страна на държавите членки. Това изпълнение се извършва от страна на компетентните органи във всяка една държава. Европейската сметна палата на произволен принцип прави одит на различните проекти. Сами разбирате, че Европейската сметна палата не може да упражнява контрол върху всеки един проект. Така че на произволен принцип тя прави проверки, проверява дали са спазани съответните принципи и дали дейността отговаря на преследваната цел. Европейската сметна палата регистрира също така евентуалните грешки, допуснати от бенефициентите и така се изчислява процента на грешки или на нередности. На нас ни се иска процента на нередностите да бъде по-малко 2%. Както вече ви казах, изчисленията се правят на базата на аудитираните проекти. Когато процента на грешки е под 2%, смятаме, че всичко е наред. Ако обаче процентът е по-голям, трябва да се изработи кое, е, корективен коефициент. Ако се установи, че е имало злоупотреба за средствата и че не става въпрос за случайно допусната грешка, т.е. ако се установи умисъл или ако е на лице измама, то тогава, разбира се, се предприемат необходимите действия от страна на компетентните органи, като например от страна на ОЛАФ. Държавите членки, бенефициенти, понякога също може да нарушат правилата или да злоупотребят със средствата. В този случай се предвижда държавите членки да възстановят сумата. Това е начинът ни на работа в рамките на проверките. На базата на писмен годишен доклад – и на базата на доклада на Сметната палата, двата са законодателни органа имат право да зададат допълнителни въпроси. След което се провежда изслушване, на което може да присъства генералния директор на Европейската комисия. В рамките на това изслушване той е длъжен да отговори на зададените му въпроси. Това е основен принцип в рамките на бюджетния контрол. Генералният директор или ресорния комисар са длъжни да се отчитат Най-големия процент на грешки се наблюдава при съфинансирането и при средствата на европейските фондове. Агенциите на Европейския съюз сами отговарят за управлението на ресурсите си. Много често обаче там също се наблюдават грешки. Ето защо Европейския парламент е, желае да засили сътрудничеството с националните парламенти. По този начин можем да обменим взаимно опит. В нашата комисия ние не вземаме решения относно бюджетния контрол върху отделните бенефициенти. Правим и това, но в никакъв случай целта ни не е да усложним процедурата. Чисто и просто задаваме въпроси, за да може да установим защо са допуснати съответните грешки или защо определен проект е бил забавен. Нашата цел е да предотвратим допускането на същите грешки за в бъдеще. И с това бих искал да приключа. Благодаря ви. Ако има въпроси, може да ги зададете сега може да зададете въпрос на родният ви език. В крайна сметка, за това са и преводачите сред нас. Аз погледнах програмата и с изненада установих, че в нея не се предвижда вие да вземете думата. А, така че аз ви предоставям тази възможност, ако желаете. Инес. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик от името на групата на социалистите за освобождаването от отговорност за 2017 година. Ще гласуваме през март 2019. Ние официално започнахме работата си по процедурата от освобождаване от отговорност. Официално тази процедура започва чрез изслушване на ресорните комисари, а най-важният етап от нея е момента, в който се представя годишния доклад на Европейската сметна палата този доклад има две основни глави. Едната от тях е свързана с анализ на случилото се през 2017 година, а втората част е свързана с някои специфики това е тази специфика, ние трябва да вземем решение за освобождаването от отговорност в рамките на бюджет, който обхваща няколко години. Това е за разлика от националните парламенти. Ако средствата не са били разходвани изцяло, те могат да бъдат прехвърлени за следващия финансов период например, за периода 2014-2020 година, ако сме в този програмен период, това означава, че ще имаме още три допълнителни години за изпълнението на бюджета. И по този начин постигаме баланс между различните части на бюджета. В момента приключихме програмния период 2007-2014 година и правим проверка на разходите, включително и на тези, които бяха направени по време на мигрантската криза. Всичко това ще бъде взето предвид от Европейската сметна палата. 2019 година ще работим и върху новата многогодишна финансова рамка. Паралелно с това имаме и още една бюджетна процедура – като ще трябва да изпълним насоките и препоръките по отношение на освобождаването от отговорност. Предстоят ни европейски избори до година, което може би ще бъде една добра възможност да направим равносметка на свършеното. Добре е да има баланс. Ще се опитаме в рамките на бюджетния контрол да действаме поетапно. Ако вземем предвид бюджетната процедура в комисията и в други европейски органи. И ако се опитаме да преценим тяхната ефективност, както и процента на грешките, то тогава можем да придобием представа дали цялата система работи добре. И това ще ни позволи да намалим маржа на грешките. Това е важна част от нашата работа. Трудно е за Европейската комисия да контролира процента на грешките, защото се борави с различни средства, с структурни фондове, с фонда за развитие на селските региони. Нещата допълнително се осложняват заради съфинансирането. Работи ние в Испания, например, имаме и регионални общности на самоуправление, които имат и бюджетни правомощия. Така че трябва да се вземе предвид и тази специфика и всички компетентни органи, които боравят с средствата и работят по европейски проекти, трябва да участват. Нуждаем се от една солидна система, която да бъде надежна и да подлежи лесно на оценка. Разбира се, извършват се и специфични одити в високорискови области. Така, например, за 2017 година знаехме, че по отношение на политиката за мигрантите ще има много промени в бюджета и беше нормално да има процент на грешки там. Подобни срещи като тази са изключително полезни за нас. Веднъж годишно Европейската сметна палата изготвя доклад, който ни бива представен. Членовете на Европейската сметна палата понякога отиват и в националните парламенти, където представят доклада но не винаги всеки осъзнава значението на доклада, изготвен от Сметната палата. Затова бих искала да ви помоля да отнесете в къщи тази информация. По този начин ще ни помогнете да идентифицираме проблемите и да намерим решения. Това е в помощ за всички ни иска да допълни. Е, не, не искам да допълня. Искам да задам въпрос. Това е към колегите. Чудесно е, че колегите от е, националните парламенти на държави, които са на път за присъединяване или имат връзка с нас посредством политиката за добро съседство, е, са тук много средства от бюджета на Съюза се заделят за тези държави. Онези, които водят преговори, особено получават средства, рядко тези средства отиват в националния бюджет. Обикновено правителствата все пак управля... упражняват контрол върху тях. Та, въпросът ми е, колко информация получавате от вашите правителства в парламентите си за това как се ползват, какви средства са поступили и как се използват? И възможно ли е, що се отнася до изпълнението на бюджета или на прилагането на тези средства? Имате ли възможност за контрол, за надзор? Провеждат ли се консултации с вас? Ще е полезно, ако може да разберем. Това, което забелязах е, че много често когато говорим за развойна политика или за друга, националните парламенти имат е, съответните инструменти, но парламентаристи ни казват, че тези инструменти като че ли не са много налични, ако мога така да се изразя. Иска ли някой да отговори на този въпрос от някои от другите парламенти? Е Изглежда добре нещата не изглеждат добре. Та, участвате ли беше въпроса по някакъв начин? Участвате ли в, по места или при аудитиране на средствата, които се разходват? При разпределението на средствата, контрол, аудит във вашата страна? Мали някой, който иска да каже нещо по въпроса? Bitte gern. Zahvaljujem. Dubravka Filipovski u ime Narodne skupštine Republike Srbije. Казвам се Филиповски и съм от Сръбския парламент. На първо място искам да ви благодаря за организирането на тази конференция. Чета за бюджета на Европейския съюз е изключително важен в този момент. Така дискусии, подготовка за идните 7 години. Е Изключително важно е да кажем, че посредством новите финансови перспективи за периода 2021-2027 година ние получаваме стимул, имаме насърчени бюджета – за Западните Балкани е увеличен. Задахте пряк въпрос за бюджетния контрол и одита. Законодателството при нас залага различни нива на контрол. Има вътрешен контрол за преките и непреки бенефициари – Имаме вътрешен аудит, т.е. имаме бюджетна инспекция, която се намира в Министерство на финансите и в автономните области. Имаме и централизирано звено за контрол и аудит, което е към Министерство на финансите. И там всъщност се определя методологията, правят се обучения и така нататък. Имаме също и външен аудит, който се извършва от независима институция, одитна институция. Както казахте, вашата комисия, както и Комисията по бюджетен контрол на националните парламенти, са изключително важни за работата на парламента. Това е работа, която обикновено продължава с месеци, в крайна сметка не е много популярна. Ние обаче трябва да си вършим работата законодателството, конституцията ни задължават да извършваме такъв тип дейност. Казахте, че Комисията по бюджетен контрол разглежда нередните, нередностите и вие се опитвате да промените нещата, които не работят добре. За всяка една от 35-те агенции, два пъти годишно, казахте, има доклади, които се изготвят. Има и докладчици, които изготвят докладите. Имам въпрос за вас. Говорихте за индикаторите за изпълнение. Те са изключително важни според мен за бюджет на аудит. Дали Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент прави препоръки към държавите кандидатки – за да можете да прилагат тези индикатори за изпълнение във всяка една от страните кандидатки, защото смятам, че това ще бъде от изключително значимост. Вече споменах механизмите за контрол. Но искам да добавя, че нашият парламент има и бюро за бюджета, така се нарича. Ние сме единствената държава в Западните Балкани, единственият парламент, който има интернет портал където се наблюдава бюджета на страната. Смятам, че това е изключително важно за контрола на бюджета. Това е. Това исках да кажа. Благодаря. Благодаря. Това беше госпожа Филиповски от Сърбия. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте. Някой друг иска ли да каже няколко думи? Това е една възможност да вземете думата, ако искате. Ние посетихме Сърбия. Нашата комисия посети страната. И ще излезем с позиция за копенхагенските критерии и как могат да бъдат разглеждани те като показатели, различни парламентарни комисии ще излязат с такова становище. Това, което аз се опитвам да направя, е всъщност да направим препоръки за това как могат да се извлекат полки, като например от други страни кандидатки, бивши, да речем Унгария, Полша. Имаме нужда от механизъм за мониторинг. Трябва да продължим да имаме някакво влияние върху страните. Защото когато страните искат да се присъединят към Съюза, те много усилия полагат, много неща правят. Изведнъж, когато се окажат членове на Съюза, малко отпускат коланите. Не искаме това. Искаме Европа Европейският съюз да работи добре. Искам отделните държави членки да са успешни в своите начинания. Така че е добре с Словакия, с Вишеградската тройка. Проблема е, че след присъединяването, като че ли усилията, които се полагат, не е ясно дали винаги вървят правилната посока. Унгария като че ли е на дъното на класацията по управление на фондовете, например. Тоест, трудно е да гледаш дълновидно напред, ако имаш правителствени проблеми. Това го виждаме от опита си. Искаме новите държави членки да бъдат съпътствани не е да оказваме натиск върху тях, а да им помагаме. България, Румъния имаме механизъм за проверка, по който работим. Работихме в тясно сътрудничество с тези две страни. Те го използваха. Е, да видим дали може да се подобри метода, самия механизъм за проверка и контрол. Сега, не казвам, че това трябва да се използва при Западните Балкани защото не мисля, че така ефективно и ефикасно се работи. Т.е. може би по-скоро механизма не работи така ефективно и ефикасно. Не, че вие не работите, не исках това да кажа. Това, което трябва да се опитаме да направим е да използваме времето, което ни остава, преди тези страни да се присъединят и да видим как може да се подобрят системите и механизмите. Говорим за Румъния. нещата не изглеждат добре. Някой друг има ли въпроси, коментари? Много не си иска да имаме обмен на становища с вас. Моля ви, не се колебайте, не се срамувайте. Ако някой иска да се изкаже от вас, да заповяда. Ами добре, хайде да направим така. Ще дам думата на госпожа Шмидт. Тя ще говори за процедурата освобождаване от отговорност за малко. Благодаря. Понякога хапем, да. Можеше, казваме, не хапем, но понякога хапем. Когато през 12 век се появяват парламентите за първи път, крал Джон подхожда доста свободно към разходите. На местните барони това не се харесва. харесва. Те отиват при крал Джон, плясват го през ръцете или по-скоро го охапват, не знам точно какво да кажат. Те или иначе прекратяват от неговите е, разхищения. Така че ние сме малко като тези английски барони от е, средновековието. И ние трябва да си свършим работата. Тя не се харесва на всички, но това са пари на дънакоплатците. И крайна сметка трябва да видим за какво се разходват средствата и да сме сигурни, че се разходват надлежно. Винаги има хора, които са готови да посочат къде са проблемите. Що се отнася до бюджетния контрол? Аз отговарям за бюджета на Европейския парламент. Малко е странно това, може би. Защото гледаме собствения си бюджет, контролираме собствения си бюджет и един вид се освобождаваме от отговорност сами себе си. Всичко започва с публикуването на годишния доклад на Сметната палата през ноември. Това е работен документ. И е, след това генералните дирекции могат да предприемат различни всъщност да излязат със становища, писмени устни, след това правят изменения и в пленарна зала се гласува и през октомври от, от извинете, октомври до април следващата година всичко трябва да приключи. По принцип. Малко по-различно е в Европейския парламент. Не работим толкова с сметната палата, Работим с генералния секретар на парламента. Той се казва Клаус Веле и е германец. Обикновено през ноември той излиза с информация за, по доклада от предишната година. След това, ако искате да го видите, има цял каталог, който се публикува по темата. Всичко останало е като освобождаването отговорност на Европейската комисия. От ноември до април на следващата година тече процеса. Нека да дам малко данни. Аз съм докладчик за бюджета 2017 година. Тогава разходите 1,5 е милиарда евро на Европейския парламент 38% от това отива за политическа дейност, 24% за сграден фонд, администрация, управление, 40% за служителите. Какво е по-специфичното при Европейския парламент? Това е административен бюджет, а не е свързан с програми, проекти, инициативи, които да се финансират. Имаме си всеки любима тема и всяка година те отново се появяват в дневния ред. Един от тези въпроси, които постоянно се появяват, е свързан с пенсионния фонд на бившите членове на парламента – съществува години наред, десетилетия наред. И отново и отново трябва да се занимаваме с него. Постоянно има проблеми с този фонд. Имаме също така бюро, където са председателя, 14-те заместни председатели и квесторите. Месечно има две стания на бюрото, предприемат се, или извинете, вземат се решения, които засягат администрацията на парламента. Но докато се изпълнят тези решения, ние депутатите не знаем какво е казано на тези застания на бюрото. Не знаем какви решения са взети, как са взети, кой е взел инициатива по определеното решение, какво е разпределението в политическите групи. Като институция Например, имаме автомобили. Имаме автомобили и към тях шофьори. Те нямат договор. Всъщност, те са назначени, имаме собствени шофьори, те са на договор. Сега обаче говорим повече за околната среда, опазването на околната среда, климатичните изменения, как е, да се работи с тези автомобили. Затова сега говорим за електрически автомобили, хибридни автомобили. Дали ще се променят промени горивото, какви коли трябва да се купат като марка, защо. Всички тези въпроси, обикновено депутатите не, на тези въпроси не получават отговор депутатите. Но ако сте късметли и сте докладчик, а аз съм докладчик, получавате отговор на тези въпроси. Отлични отговори. И наистина разбирате. Разбирате как работи парламента. Не всички в Европейския парламент като че ли могат да следват едни и същи правила. Някои решения изискват един подпис, други не. Малко е произволно и не е достатъчно прозрачно, като погледнеш как се вземат решенията и кой какво разписва и как. Също така има административни звена в парламента, всяко си има свои правила. Представете си какво се случва вече и в отделните кабинети. Един от основните проблеми, най-вероятно сте чули, често се говори за пътуващия цирк в пресата. Това е пленарната сесия веднъж месечно в Страсбург. Това всъщност е истинското седалище на Европейския парламент. И ние с нашите сътрудници, с служители пътуваме. Това почива върху един стар договор. Не знам колко струва, много струва, но всеки месец пътуваме. Мнозина от тях смятат, че това не е нужно. Аз съм сред хората, които смятат, че това е абсолютно ненужно. Но е много трудно да се реши този проблем. Погледнете Брексит, например. Много е трудно, когато нещо е записано в учредителен договор. Също се отнася с въпроса за единното седалище, което е записано. Не са прости нещата. Така или иначе, административните процеси се поставят под въпрос, особено свързан по отношение на разходите за тях. Не бива да забравяме, че говорим за огромен апарат, огромна парламентарна машина с може би 78% разходите са свързани и с сгради. Защото тези сгради принадлежат на Европейския парламент Както знаете, във всяка държава членка имаме бюра, не само в държавите членки, извън тях. След това сградите в Белгия, сградите в Страсбург, имаме сгради и в Люксембург. И въпросът е как се управлява този сграден фонд. Говорим за огромни активи, които струват много, защото трябва да се поддържат в добро състояние. процедурата освобождаване от отговорност на Европейския парламент. В качеството си значи, на докладчик разглеждам начинът на функциониране на администрацията на парламента и всъщност по този начин научавам всичко, което се случва в коларите на парламента. И по този начин също така се убеждавам каква невероятна работа се върши тук в Европейския парламент зад колисите. В някои генерални дирекции обаче някои държави членки са привилегировани в сравнение с други. Така, например, в Генерална дирекция отговаряща за сигурността са привилегировани Франция, Румъния и Белгия, тъй като техни граждани съставляват 400 от общо 550 служители. Така че тук не може да говорим за много справедливо разпределение, но и това се случва понякога. Въз основа на данните, с които разполагаме, различните служби на Европейския съюз вършат отлична работа. Разбира се, има и някои слабости, което разбира се мен ме притеснява, но пак казвам, важно е да сложим пръст там, където има проблеми. Не можем ние като Европейския парламент да си позволим да сме строги по отношение на Европейската комисия, но да пренебрегваме древните пропуски и проблеми в функционирането на администрацията на Европейския парламент. Не, трябва да проявим същата взискателност спрямо парламента, което пък мен не поставя в позицията на човек, който не винаги много се харесва не администрацията на Европейския парламент. Както виждате, устните преводачи в момента не са много доволни, т.е. те съчкуват, но това е част от а, действителността. Дали ги разбираме или не, и дали проявяваме разбиране към тях е друг въпрос. Особено на тема в Европейския парламент в момента е сигурността след атентатите, чувствителни теми са и шофьорската служба, и службата за превод. Така че не е лесна работата по този доклад. Благодаря ви. Ако имате въпроси, сега е момент. Или пък ако имате някакви коментари, разбира се. Die, die Details sind doch so, dass man sich jetzt schon auf den Entlastungsbericht freuen kann. Господин Целев ще ни каже малко повече. Имам отново въпрос към колегите от държавите от Западните Балкани. Предполагам, че ще обсъдим темата във втора част на изслушването ни, но мен ме вълнува темата за видимостта на средствата, средствата, идващи от европейските фондове и в частност от структурните фондове. В настоящият финансов период трансграничното сътрудничество засяга вече не само пограничните региони на държавите членки, но обхваща и пограничните райони с съседните на Европейския съюз страни. И в рамките на новата многогодишна финансова рамка би следвало да се е, засили под финансовата подкрепа за този ви сътрудничество. За целта трябва да видим как отделните държави членки възнамеряват да премахнат пречките и несъответствията между националните правни рамки. За целта ще създадем специфичен правен инструмент в подкрепа на пограничните региони, които искат да работят заедно. Заглавието на този инструмент е малко бароково, European Link for Trust-Border Cooperation е заглавието на този нов инструмент на английски. Но всъщност има така, такива проекти в погранични региони на границата между Украина и а Полша, например, не знам дали ви бихте проявили интерес към подобен вид сътрудничество. Не е достатъчно да се говори за свободно движение и премахване на границите в рамките на Европейския съюз. Когато има региони, които са толкова близки по отношение на географското и историческото не само географски близки, но и споделят общо минало, мисля, че трябва да се използват всички възможности за освояване на личните фондове за подобни програми за сътрудничество. И би трябвало да се опитаме да се възползваме от всички е, налични възможности за подобен вид сътрудничество. Съществуват е, различни предложения за преодоляване на пречките пред този вид трансгранично сътрудничество. Когато са налични подобни пречки, трябва да се постараем да ги премахнем. Работим и в рамките на Интерект, т.е. териториалното сближаване в Европейския съюз. Т.е. говорим не само за пограничните региони, за административните органи, но говорим и за сътрудничество между опосвателни учреждения, научни институти и други, които трябва също да могат да се възползват от финансиране, идващо от Европейския съюз. За целта ни трябва действително по-добро сътрудничество с всички вас. И усилия в тази насока вече започнаха тук в Европейския парламент, на първо място с, не, с редица срещи, които провеждам съвместно с вас, като днешната среща, например. И ако подобно подобряване сътрудничество в повечето региони ви интересува и ако се стремите към нови пътища на сътрудничество, то ще бъде за нещо много положително за доброто ни съвместно съжителство в Европа, което пък няма нищо общо с официалните преговори за членство на вашите държави в Европейския съюз. Преди да чакаме членството, можем да започнем да прилагаме подобни много успешни проекти за трансгранично сътрудничество в областта на външната политика, например, би трябвало да имаме един омнибус регламент, в който да се обхванат всички инструменти, които са част от политиката за развитие, инструментите за предприсъединителна подкрепа, всъщност всички инструменти, които предвиждат финансова помощ. Всички тези инструменти ще бъдат объединени в един инструмент, който разбира се ще бъде а, после вече нюансиран в зависимост от отделните политики. Но е важно, пак казвам, всичките инструменти да бъдат обединени в един регламент. А не бива да забравяме и най-актуалните предизвикателства, като миграцията, например. Трябва да сме в състояние да реагираме много бързо от страната на Европейската комисия. В Германия казваме, че бъдещето принадлежи на тези, които стават рано сутрин. А в областта на сътрудничеството ни подобен вид рано ставане е този вид програми за различно сътрудничество, които споменах, може би с тях ще успеем да заобиколим част от трудностите на равнището на официалното сътрудничество. Да, може би ще имаме възможност да се спрем на тази тема в втората част изслушването, а именно видимостта на финансирането, идващо от е, европейските фондове в Западните Балкани. И мисля, че втората част на изслушването ни е посветена на тази тема и ще можем да разгледаме малко по-задълбочено този въпрос на господин Целия. Сега давам думата на господин Кон, който ще спомен, ни представи свободната отговорност на европейските институции. Ich denke, das ist richtig. Mein Albanisch ist noch ausbaufähiger als mein Deutsch. Добър ден, казва председателят на сръбски и албански. Извинявам се, ако албанският не е много добър. Ще се придържам към немски. Казвам се Арнт Кон, идвам от Ахен в Германия и бих искал да ви приветствам най-сърдечно с добре дошли. Член съм делегацията за сътрудничество с Албания. Все още не съм имал... Извинете, имах удоволствието да посетя Извинете, няма всъщност ми възможността да посетя Албания, но имах възможността да посетя Сърбия и Харватия с колегата Длабайова. Наистина ви поздравявам за проявеното търпение и опит опитите да разберете нелесните ни обяснения, кой какво прави тук. Аз се отговарям за събръжната отговорност на останалите европейски институции и агенции, т.е. всички европейски институции, изключение на Европейската комисия и на Европейският парламент. Вече чухте от колегите, които отговарят за обжаване отговорност на тези институции. Става дума за комитетите, комитет на регионите, където са представени регионите на Европейския съюз заедно с кметове и други представители на местните регионални власти, друга европейска институция, Европейски социален и економически комитет, който обединява представителите на социалните партньори, Европейската сметна палата, Евро... Съда на Европейския съюз, Европейския орган за защита на личните данни, Европейския омбудсман, Европейски съвет и съвета на Европейския съюз. Всички тези институции са длъжни да се отчитат пред Европейския парламент за своите разходи и ние много внимателно разглеждаме техните отчети. Става дума преди всичко за разходването. Те отговарят за около 6% бюджет на Европейския съюз, дори по-малко, т.е. малка част от общия бюджет на съюза. Въпреки това е важно европейските институции да разходват средствата целесообразно, както разбира се, това въжи и за всеки вид разходване. Това е много важно спрямо гражданите. Европейските граждани трябва да имат усещането, че техните средства се изразходват ефикасно. Голяма част от са свързани с е, сградния фонд, с служителите, с превода, пътуването, логистиката и други. И е важно да отбележим, че всички сме граждани на Европейския съюз но за нас е важно да имаме възможност да видим какво точно се случва в Европейския съюз, какви са различните правомощия и мандати на различните държави членки. И за мен като докладчик обмянат на мнения и контактите с гражданите европейски институции е много обогатяващ. Ние много сериозно гледаме на тази наша задача, защото като бюджетен орган, в крайна сметка ние сме тези, които решават дали съответните институции ще получат средствата, които им трябват, за да изпълняват своите функции. Като Европейски парламент ние сме длъжни да съблюдаваме за интересите на държавите членки които се опитват да сведат до минимум своите вноски в е, бюджета на Съюза. Но получавате това, за, за което сте си платили. Нищо не е безплатно и няма как да очаква държавите членки добавена стойност без да са допринесе за бюджета. За това пак казваме много важно европейски институции да получават нужното им финансиране, за да изпълняват своите правомощия. Както вече казах, правим всичко възможно да гарантираме, че разходите се извършват по законосъобразен и ефикасен начин. Някои институции се постигне споразумения с Европейския парламент, например за обединяване на службите за писмен превод. Тоест правим всичко възможно да направим разходването на средства възможно най-ефикасно. Но наш дълг е също така да обърнем внимание на съществуващите проблеми. Така, например, ако в някои институции са извършени нередовни плащания, или не се зачитат принципите за равенство между половете или пък не сме удовлетворени от а, разпределението на финансовите средства, ако смятаме, че има лип, липса на справедливост при разпределението на тези средства. Ние сме хората, които ще кажат, ами имаме нужда от допълнителни сведения, трябва да подобрите разходването в това или това отношение. и към момента единствената институция, която отказва да си сътрудничи с нас в рамките на това прекрасно сътрудничество е съвета. Към момента съвета има все още резерви спрямо нашата роля на бюджетен контролера. Обаче всичко възможно, за да подобрим отношенията си съвет и нашия председател полага огромни усилия, за да постигнем някакви някакво споразумение, защото съвета не се, рад, не, не се рад, никак му се харесва факта, че Европейския парламент е органът, който м, трябва да освободи отговорност съвета с изпълнението на бюджета му, но се надяваме да постигнем някакво споразумение. Благодаря ви за вниманието, желая ви успех! Благодаря ви. Сега продължаваме с а, агенциите. Дам думата на господин Сарвама. Благодаря ви, госпожо председател. Казвам се Петри Сарвама и съм а, първи заместник председател на Комисията по бюджетен контрол. Също така съм и координатор на парламентарната група на Европейска народна партия в Комисията по бюджетен контрол, което всъщност е сърцето на парламента. Тя разглежда законосъобразността на разходването на средствата от европейските е, агенции, и институции и придържането им към изискванията за устойчиво бюджетиране. Извинявам се за закъснението. И без да повтарям вече казаното, искам само да направя един коментар, свързан с освобождената отговорност като цяло. Това е доста ясно организиран и подробен процес. Парламентарната комисия по бюджетен контрол организира изслушвания на институциите, чието бюджети разглеждаме и им задаваме много въпроси, им отправяме критики и решението дали ще гласуваме за служената отговорност или ще го отложим е решение, което се взима след много задълбочен анализ. И е важно да си дадете сметка, че ако откажем освобождаването от отговорност, това решение е много силен економич... Е... политически инструмент, който е на наше разположение. Ако не се е, освободите отговорност сметките, съответният орган трябва да предприеме мерки за отговорни изискванията на комисията по причинен контрол, преди отново да поиска освобождаване на отговорност и това повторно искане показва, че съответният орган е проявил отговорно отношение към целесообразното разходване на средствата на европейските данокоплаци. Както вече стана ясно, работим в тясно сътрудничество с Европейската сметна палата и Сметната палата действително е много важен инструмент в целият този процес. Тя е ролята на независим външен аудитор. и установява нередности при разходването на бюджета на Европейския съюз и предлага препоръки за установя... установ... премахването на тези нередности. Сега няколко думи за децентрализираните агенции – Два пъти вече бях докладчик в Сянка от името на НП за освобождената отговорност на агенциите и бях докладчик на парламента за освобождаването на отговорност за 2012 година и отново съм бюджет, докладчик на парламента за освобождаването на отговорност за 2017 година. Какво представляват агенциите? Те вършат много неща. агенциите бяха създадени от Европейския съюз за извършване на технически и научни задачи в полза на политиките на Европейския съюз. Агенциите са разположени и с целият Европейски съюз извършват дейности пряко свързани с ежедневието на 500 милиона граждани на Съюза и имат много голямо въздействие, тъй като предоставят на европейските институции и на държавите членки експертни оценки в много голям брой области от храните на масата ни, задачата, която се занимава ЕФСА, през лекарствата, които ползваме, чрез Европейската агенция по лекарствата, през химикалите, с които сме в контакт, чрез Европейската агенция за химикалите, ЕКА. И както каза, всяка една от тази агенции е със седалище в различни столици на Европейския съюз, даже не винаги столици в други градове и съюза. Имаме и агенция за основните човешки права, за транспорт, за околната среда. Общо са 32 агенциите към момента. И основната част за контрол и наблюдение на разходването на европейския бюджет предвижда много подробен контрол над дейността на изпълнителните агенции. Тези агенции имат политически мандат да извършват своите задължения независимо. Те са много важна част от политическата структура на Съюза и техните финансови отчети и на бюджета трябва да отговарят на правилата и ценностите на Европейския съюз. А ролята на Европейския съюз в този случай като орган освобождаващата отговорност по техните бюджети е да гарантираме, че всички тези аспекти се взимат предвид от всяка една от агенции. Така че провеждаме изслушвания с представителите на тези агенции, провеждаме и посещения на място в тези агенции и ми изпращаме много подробни въпроси, на които те трябва да отговорят много, много подробно всяка година. Водим и много конструктивни разговори с тях и се срещаме с тях постоянно всъщност. Така че в заключение, Комисията по бюджетен контрол през годините, в които изготвя докладите за служебна отговорност на агенциите, е поправя препоръки по много теми, като например слабости в обществените поръчки на агенциите или слабости при прилагането на принципа на ежегодност на бюджета. Разглеждаме и политиката по отношение на персонала на агенцията, прозрачността, вътрешния контрол и т.н. Като основната цел на нашата дейност не е да се занимаваме с микроменеджмент на ежедневното функциониране на агенциите, а да им дадем политически насоки за това как да изпълняват по-добре своите е, мандати. И Комисията по парламентарен контрол много да звучи на изпълнението и постигнатите резултати, а не само на данните за раз... направените разходи. Тоест, ние искаме да видим конкретни резултати, които да са постигнати с целта на средствата на европейските данъкоплаци. Благодаря ви.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 Аз съм Мартина Длабаева и съм от Чехия, една от държавите, които се присъединиха 2004 година. Имам опит в европейското финансиране, опит, който мога да споделя с вас. Аз съм един от заместник-председателите на настоящата парламентарна комисия. Както вече казах, работата ни тук е трудна но на мен ми харесва това хоризонтално виждане на всички европейски политики. Така можем да добием представа за това, което работи и за това, което не работи. Можем да правим препоръки, така че нещата да вървят по-добре за в бъдеще, което е важно. Мисля, че настоящия форум е една добра възможност за всички ни, включително и за нас, членовете на Европейския парламент, защото за мен беше интересно да чуя как се организират отделните процедури по освобождаване от отговорност. Аз бях късметлийка, защото за втора година съм докладчик по освобождаването от отговорност. И това в рамките на втората година от моя парламентарен опит. Така получих една добра представа за чудесното сътрудничество, в което работим тук. Аз съм тази година докладчик по съвместните предприятия. Много чухте за процедурата по освобождаване от отговорност. Нека ви кажа няколко думи за съвместните предприятия. Важно е да се разбере защо бяха създадени те и как функционират. Те се определят от член 187 от договора за функциониране на Европейския съюз. Те са една специфична структура, която е необходима за ефективното изпълнение на европейската научна и развойна дейност, технологичното развитие и демонстративните програми. Членовете на съвместните предприятия са европейските държави, Европейската комисия, европейски асоциации, както и други партньори, които развиват научна и развойна дейност. Финансирането се извършва на базата на отворени източници. Всички тези предприятия набират средства по различен начин. Ще започна с най-големите съвместни предприятия най-напред. Най-голямото от тях е Международната организация по термоядрена енергия или ИТЕР. Тя отговаря за разработването и развиването на най-високо технологичните компоненти, които са необходими за изграждането на ИТЕР. Европейския съюз допринася за разходите по тази организация в рамките на 50%. Организацията се намира в Кадараш в Франция. Второто типично съвместно предприятие е така наречения Сезар – безопасността на въздухоплаването. Това е система, която ще засили резултатите във въздухоплавателната област. Имаме 6 специфични съвместни предприятия, които са съвместни е, инициативи, които имат за цел да е, прилага част от стратегическия е, дневен ред. Ние ги наричаме съкратено JTI те са свързани с работата на европейските платформи по отношение, да кажем, на иновативните лекарствени продукти. Това е важно за разработването на нови антибиотици и така нататък. Горивните клетки и водоров Водород е друго съвместно предприятие, което е важно за транспортния сектор. Чисто небе, е, разработват се екологосъобразни въздухоплавателни съдове, намаляват се въглеродните емисии, биотехнологичните производства е друго съвместно предприятие. Има много системи, които се използват в електрониката и които се разработват в рамките на това съвместно предприятие. Shift to Rail е последното съвместно предприятие. Създава се инфраструктура, която трябва значително да намали разходите и да увеличи капацитета и надежността на влаковите композиции. Това са 8-те съвместни предприятия. И разбира се, нашата комисия трябва да, Европейския парламент трябва да упражняват контрол върху тях. Как стоят нещата с финансирането? Ще ви дам пример с настоящата МФР, която е 7 годишна финансова рамка, която в случая приключва програмния си период 2020 година. 0,87 милиарда е стоеността на МФР, а всички съвместни предприятия са на стоеност около 10 милиарда евро. Това е за да ви дам някаква представа. Т.е. те представляват 0,9% от цялата МФР. Просто за да придобиете представа за техния размер. Както казах, най-голямото от тях е ИТЕР. Международната организация по термоядрена енергия. 3 милиарда евро се предвиждат в МФР за ИТЕР. Или това е 0,27% от целият бюджет на МФР. Просто за да придобиете представа. Какви са основните предизвикателства, на които се натъкваме в рамките на освобождаването по отговорност на съвместните предприятия? Ще ви дам конкретен пример от последната процедура. а след това ще направя едно обобщено заключение за управлението на всички съвместни предприятия. Един от проблемите по време на освобождаването от отговорност е липсата на ясно разграничение между рамковите програми. Те понякога припокриват няколко години. Не всички показатели ни дават възможност да направим своевременна оценка на резултатите. Голям проблем в някои съвместни предприятия са обществените поръчки. Те са големи и обикновено се удължава срока за предоставянето на поръчката. Затова този момент е важен, тъй като трудно може да се направи оценка по време на освобождаването от отговорност. В някои случаи бяхме информирани за производства за несъстоятелност на някои бенефициенти в рамките на някои съвместни предприятия. Това са типични проблеми, на които се натъкваме. Имахме и два конкретни случая през последните години. Единият беше случаят с ИТЕР – където освобождаването от отговорност трябваше да се отложи заради промяна в управителния съвет и тъй като представенето на основните цели, по които се работеше, трябваше да бъде представено тук. Имахме и още един специфичен случай. Артемис и Excel – две съвместни предприятия, които трябваше да се слеят в средата на отчетната година, което ни остави много малък срок, в който да си набавим необходимите данни. Това са задачите ни в рамките на освобождаването от отговорност на съвместните предприятия. Относно доброто финансово управление на съвместните предприятия, имайки преди технологичния прогрес, напредъка и така нататък, как да ги оценим? Как да оценим резултатите в тази сфера? Как да направим оценка на резултатите в случай, че работим за нещо, което ще е на лице и готово 2030 година? размера на грешките, непостигането на резултатите, това не зависи от естеството на операцията и много трудно тези неща могат да бъдат определени в началото на дейността понякога можем само да предвиждаме какви биха били резултатите, но никога не можем да бъдем сигурни за това дали те ще бъдат такива. За разлика от другите програми, резултатите и доброто управление на съвместните предприятия зависят не само от успеха на отделните проекти, но и от а, някои заключения, до които понякога много трудно можем да стигнем. В момента, в който изготвяме процедурата по освобождаване от отговорност, можем да гледаме нещата по по-различен начин. Можем да гледаме на някои средства като на инвестиция за бъдещето. Винаги е необходимо в рамките на съвместните предприятия да се мобилизира чуждестранен капитал, за да се надхвърлят първоначалните европейски средства, които са били инвестирани. Разбира се, може да има приноси от страна на държавите членки. В заключение – Съвместните предприятия подпомагат и засилват нашата економика, разработват се технологии в областта на ядрената енергия, въздухоплаването, лекарствените продукти. Съвместните предприятия имат за цел да осигурят по-добро качество на живот на всички граждани. Така че наистина трудно е да не кажа невъзможно да ви се даде някакво количествено измерение на това, което се прави в това отношение. И процедурата по освобождаване от отговорност е трудна, но пък колегите ни са добри експерти в това отношение. Оставам на ваше разположение за евентуални въпроси. Благодаря. И аз ви благодаря. Мисля, че по този начин получихме представа за основните процедури в рамките на бюджетния контрол. Имате ли някакви въпроси? Не. В такъв случай остана да поговорим за сътрудничеството с Европейската сметна палата, националните служби за одит и националните парламенти. Необходимо е националните парламенти да проявяват интерес към това, което се прави с европейските средства. За нас също е интересно да чуем какво мислите вие за начина на разходване на тези средства и винаги сме готови да се вслушаме във вашите препоръки. Не трябва да смятате, че ако се обърнете към нас, вие забивате нож в гърба на собствената си държава. Вие просто ни помагате и аз е, най-искрено се обръщам към вас с тази молба. Моля ви да ни помагате. Зная, че съвсем не е лесно. Много често, когато говорим за европейски средства, говорим и за санкции, за загуби, за връщане на неправомерно употребените суми. Но ако вие ни помагате, със сигурност ще можем да се справим по-добре. Това ще позволи да намалим процента на грешките. Така че смятам, че съвместната ни работа ще е в полза както на нас, така и на вас. Имаме 28 члена на Сметната палата и към 800 служителя. За нас сътрудничеството е изключително важно. Трябва да упражняваме контрол върху структурните фондове. Към 1 милион и 200 хиляди имахме в рамките на структурните фондове в Европейския съюз, предвидени за различни проекти. 1,1% е, от тези проекти се контролират от държавите членки на място. Европейската комисия упражнява контрол върху 0,23% от проектите, а Сметната палата върху 0,22%. Да не говорим, че Европейската комисия и Европейската сметна палата контролират различни проекти, което също може да се случи. Това, което се опитвам да кажа е, че е много важно да има редовни проверки. Към момента те не се провеждат редовно. Не можем да си позволим европейските средства да не достигнат до тези, които се нуждаят от тях. Необходимо е те да се използват правомерно. В това отношение Безспорно Европейската сметна палата ни показва, помага много. Тя контролира, както вече казах, 0,22% от проектите. Сами разбирате къде се крие проблема. Имаме система, осмисъл на която се изготвят доклади. Въпросът е обаче дали можем да имаме доверие на държавите членки на националните правителства, на националните служби за одит? Може ли действително да имаме доверие в тях? Ние трудно се доверяваме и е, до сега това винаги ни е помагало. Тук е, боравим с много пари. Пари, които Европейския съюз отпуска ето защо ние трябва да се уверим, че тези пари се използват правомерно. Всеки път, когато има неустановена нередност, това означава, че има злоупотреба с европейския проект, злоупотреба с парите на европейските граждани. Това не означава, че когато Комисията по бюджетен контрол извършва процедурата по освобождаване от отговорност или извършва бюджетния контрол, тя трябва да изисква от всяка една институция да даде своя принос при разработването на европейския проект. Всяка една институция трябва да играе своята роля. А що се отнася до борбата с измамите, Олаф върши огромна работа. Въпреки това, непрекъснато трябва допълнително да подобряваме работата на тази агенция. и на разследванията, които тя извършва. Важно е, защото не трябва да скриваме проблемите. Според нас Олаф играе съществена роля в борбата с измамите. Това е агенция, която е млада. Тя действа от едва 20 години. Първоначално се предвиждаше Олаф да извършва само административни проверки и не се предвиждаха наказателно-правни правомощия за тази агенция. Сега обаче нещата се промениха но за това е необходимо ОЛАФ да работи в добро сътрудничество с наказателно-правните органи на държавите членки. По тази причина създадохме и Европейската прокурорска служба, която трябва да е, започне да действа 2020 година. Почти всички държави членки решиха да се включат в Европейската прокурорска служба. Обединеното кралство, Ирландия и Дания – решиха да не се включат. Швеция, Унгария и Полша също. В Случаят с Полша, това ни очудва. И смятам, че в случая с Польша трябва да бъдем достатъчно смели да кажем, че ще отрежем средствата за тази държава. трябва всички разходи да бъдат редовни в държавите членки, защото в противен случай сътрудничество не може да има. Проведени, провеждат се разследвания, проверки, заедно с националните компетентни органи, изготвят се доклади но е необходимо, след като докладите бъдат изготвени, те да доведат до някакви действия. Процедурите в ОЛАФ са относително дълги, отнемат доста време, около 36 месеца, плюс 12 месеца за провеждане на разследването – Някога може да стигнем и до срок от 60 месеца. С някои национални сметни палати работим добре. Но имайки предвид различните правни уредби на държавите членки, е много трудно понякога националните сметни палати да предприемат действия. Ако в дадена държава националната сметна палата има достатъчно правомощия по отношение на европейските средства, то това е добре. Но не това е положението във всички държави членки. Затова не се иска в държавите, които желаят да се присъединят към Европейския съюз, с наша помощ да се стигне до там да има правно основание националните сметни палати да могат да имат правомощия в това отношение. И аз питам дали в държавите кандидатки националните сметни палати разполагат с такива правомощия, за да може да се гарантира правомерно използване на европейските средства. Не разбирам защо не задълбаваме по тази тема. Това беше за сметните палати. Сега за националните парламенти. За нас вие сте доста трудни клиенти. Когато ви предлагаме да седнем всички заедно на една маса, за да помислим как да действаме за напред, обикновено вие отказвате. когато националните парламенти получават европейски средства, те ги взимат, използват ги и всичко спира до там. Вие трябва да ни кажете какво се е случило с тези средства. Вие трябва да накарате вашите национални правителства да използват по-ефективно европейските средства. Тук няма никакво политическо измерение. Това не трябва да се политизира. Тук говорим просто за по-добро сътрудничество между нас и между вас. Когато сме на мисия в вашите държави, ние се опитваме да се свържем с национални депутати в различните парламентарни комисии, но не винаги нашия натоварен график се вписва във вашия. И става истинска драма. Отиваме ние във вашата държава и се оказва, че вие тогава сте в отпуска. Включително и лятна отпуска и че не работите. И едва му успяваме да се срещнем с двама-трима национални депутати. Всичко спира до там. А на нас не се иска да имаме истински диалог. До този момент това не се получаваше, просто защото националните парламенти а, не можеха да нагласят графика си спрямо нашия. За пореден път бих искал да ви помоля да се обръщате към нас с препоръки и ако ни поканите да дойдем, ние ще дойдем с удоволствие. Сега обаче да ви дам малко думата и на вас. От Албания, фрау Чиламети. Фрау Чиламети, бите шън. от Албания, сбавяйте. Përshëndetje të gjithve. Falemnderit për ftesën që na keni bërë për të qenë Добър ден! Много ви благодаря за поканата, която отправихте да участваме в дебата по тези изключително важни въпроси. Много интересни въпроси, не само за европейските денакоплаци, но за всички ни. Средствата, които ни се изпращат, всъщност се превръщат в инвестиции за обществеността. И съответно трябва да има надлежен контрол. В нашия парламент имаме независим орган, държавен орган, независим, който отговаря за одита на публичните средства. Като идеята е да се види какви са били разходите и след законодателни изменения през 2015 година, също така се наблюдава изпълнението на бюджета. Министерство на интеграцията и Министерство на финансите също участват в прегледа на разходването на европейски средства. Както споменахте, госпожо председател, Тези средства се наблюдават не само от Олаф. Извършва се наблюдение от наша страна, от Висшата комисия по контрол, тъй като всички средства биват аудитирани по еднообразен начин. Много институции се отчитат пред нас или пред нашата комисия. Работата на Върховния одитен комитет означава не само, че е важно да се направи оценка, но и препоръките, с които се излиза, също са важни. А, може да се направи проверка дали препоръките, например, са изпълнени. Това, което забелязваме в процеса е, че голямата част от тези препоръки не се изпълняват. За да поправим това, направихме подкомисия на нашата комисия, която се занимава конкретно с такива последващи действия, свързани с изпълнението на препоръките, направени от бюджетните институции на правителството на Албания. След законодателни изменения сме забелязали, че има известно напрежение по отношение на одите на изпълнението на бюджета. Става дума за всички процедури, свързани с обществените поръчки. В миналото вниманието ни бе съсредоточено основно и единствено върху рентабилността, т.е. наблюдавахме дали наистина се печели от най-низката цена и не обръщахме внимание на изпълнението на бюджета. Това сега вече е поправено и обръщаме изключително много внимание на изпълнението на бюджета и обществените поръчки, тъй като разходваните средства по мъдър начин са разходени по-добре и в крайна сметка това е от полза на данакоплатците в страната. Особено внимание е, в нашата комисия обърнахме на изслушвания с всички министерства. Те са длъжни да излязат а, с доклад и да докладват пред нас как а, изпълняват а, препоръките на Одитната палата. Тази Одитна палата или комисия или комитет а, с, също се съсредоточава изключително много върху последващи действия, т.е. какво се прави с техните препоръки и предприема наказателно преследване в случаи, по които има доказателства за измама. Що се отнася до регионалното сътрудничество, то е също изключително важно за точката от дневния ред, която обсъждаме. Мога ясно да кажа, че Албания както и много от съседните страни, искат да изградят проекти, които не само са успешни при набирането на европейски средства, но и отговарят на очакванията на всички, т.е. създават привлекателни пазари за всички заинтересовани страни. Благодаря ви предварително и възнамерявам отново да се изкажа при следващия панел. Много благодаря. Госпожо Филиповски, заповядайте. Zahvaljujem. Сложила бих се sa vama, predsjedavajuća, да korištenje средства. Съгласна съм с вас, госпожо председател. Използването на европейските средства трябва да е по-ефективно и ефикасно. Трябва да имаме постоянни диалози между националните парламенти и а, вашата комисия, т.е. комисията за бюджетен контрол. Искам също да добавя, че Сърбия прие стратегия за борба срещу нередностите и измамата, свързани с европейско финансиране за периода 17-21 година. Има също и план за действие, който съпътства това. Той бе приятел на 26 октомври 17 година, време на редовно застание на нашето правителство. Изпълнявайки този план за действие, ние имаме и одит за европейските фондове. Тоест, всички средства, които получава в Сърбия в рамките на програмата ИПА. Тази одитна служба назначи допълнителни кадри Създаде се специализиран екип, аудитори по програмата ИПАРТ, има стратегия по тази програма ИПАРТ, създадаха се съответните структури. Какво обаче означава това съвсем конкретно? През 2017 година службата за борба срещу наредностите и измамите с европейски средства направи 4 административни проверки. Една от проверките бе заедно с Олафа, останалите три с сектора за управление на европейски средства в Министерство на финансите. Последното заседание беше на 12 декември 17 година в Брюксел. Между представители на Сърбия и Олаф. Тогава на това заседание се разбрахме, че за да подобрим още повече сътрудничеството между нашата служба и ОЛАВ, трябва да се подпише меморандум за сътрудничество между Министерството на финансите и ОЛАВ. И този меморандум трябва да определи в какви сфери ще се сътрудничи приоритетно. Много благодаря. представителката на бивша Югославска република Македония. И Господи, господи. Okay, thank you. I'm a gentleman, but it doesn't matter. Аз съм господин, не съм дама, но няма проблем. Well, uh, I'm honored uh, being here and I would like uh, to give uh... И така искам да се изкажа и аз показаното до момента. Не съм економист. Ще се опитам вече да направя всичко възможно и да допринеса по темата. Не мисля, че използваме достатъчно добре европейските средства. Говоря в случая за Македония. Предполагам, че също се отнася и до другите държави от Западните Балкани. Няма да говоря обаче за другите държави, ще си говоря за Македония. Не мисля, че се справихме добре при използването на средствата, които ни се предоставят. Независимо дали говорим за трансграничното сътрудничество или говорим за други средства от Съюза. Справяме се добре всъщност с трансграничното сътрудничество и когато по-късно говорим по-специално за него, смятам, че статистиката ясно ще покаже, че работим добре в тази сфера. Това, което си мисля, че казвате вие, е, че парламентът не играе никаква роля – не дори малка роля. Не играем роля не само за европейските средства, но ние не играем никаква роля и за собствения ни бюджет, за националния бюджет. Защото имаме изключително много агенции, избираме хора, които да работят там, но всъщност нямаме възможност да контролираме тези агенции. Те се отчитат пред нас всяка година, но това е всичко. Не гласуваме, не може да кажем нищо на тези агенции, които ние като парламент сме създали. Включително Държавната одитна служба няма много възможност за действие. Радвам се, че вие настоявате и съм напълно съгласен с казаното от вас. Парламентът трябва да има възможност за контрол не само върху европейските средства, но и върху националните средства. А ние всъщност в момента нямаме така възможност да упражняваме контрол. по отношение на злоупотребите с европейски средства. Много трябва да се внимава с това, защото може и да бъркам, но оставам с впечатление, че малко по малко създаваме мрежа от хора – които са изключително изтънчени в уменията си да злоупотребяват с европейски средства. За съжаление, дори хора от държави членки са замесени в такива начинения, за съжаление. Не знам дали е по-лесно да получиш пари на Западните Балка... в Западните Балкани или в държавите членки, може и така да е. Но наистина съм убеден, че вие и ние трябва да наблюдаваме как се създават тези мрежи. Сигурен съм, че правят нещо подобно. Но нямам необходимия инструментариум да ги спра. Говорим за посолства, които представляват европейски държави. Говоря също и за други лица извън посолствата в случая съм честен. А, трябва да бъдем честни. За това трябва да се погрижим. Една от идеите, която предлагате, е националните парламенти да имат възможност да контролират европейските средства, както и другите средства, и аз съм съгласен с вас. Да. Thank you so much and we will take this into account. Благодаря, ще вземем това предвид, когато разглеждаме някои от държавите. Много интересно нещо казахте. Благодаря ви. from Kosovo. I'm sorry for... Колегата от Косово, извинявам се, ако бъркам имената ви. 28. Ju falenderoj shumë për e, ftesën që na keni bërë që të jemi sot e, pjesë. Благодаря ви, благодаря ви за тази покана да участваме днес тук. Следим събитията за които говорихте по-рано, всичко това, което е свързано с бюджетен контрол и процедурите свързани с него. В Косово предимството бе, че бяхме разработили законодателство, което е почти напълно в съзвучие с европейското законодателство. Всички наши закони напълно съответстват с европейските. Имаме и закон за бюджета, за публичните финанси и отговорности. И този закон бе част от процеса. Народното събрание на Косово изигра своята роля и то продължава да има роля. Ние правим изслушвания с всички бенефициери от на държавния бюджет. Правителството на всеки 3 месеца е задължено да подава на парламента доклад за това как се харчи бюджета. Има годишен доклад, който също се подава. Той се обсъжда цялостно от Народното събрание на Косово и накрая трябва да бъде признат, всъщност да бъде прият или отхвърлен този отчет. От самото начало Косово създаде национална аудиторска служба, която по конституция е независима. Тази служба винаги е била независима. Тя отговаря за редовно аудитиране на всички разпоредители с бюджетни кредити в Косово. Този орган аудитира разпоредители с бюджетни кредити. Това е наскорошно развитие. Положителното тук е, че през 2009 година създадохме една комисия, която извършва мониторинг върху публичните финанси. Това е единствената й задача. Прави се оценка на всички аудитни доклади, включая одити на изпълнението и се излиза с препоръки, които се обсъждат в парламента и по тях се гласува. Тази комисия ни даде възможност всъщност да имаме по-добра възможност за мониторинг в Република Косово. тази комисия по бюджет и финанси в Народното събрание на Косово. Следи бюджетните редове, а комисията по мониторинг прави оценка на спазването, всъщност на надлежното изпълнение на бюджета спрямо заложените показатели. Мониторингът е на добро ниво, според мен, но не можем да кажем, че той е същия като този по отношение на европейския бюджет. Ефекти не byłyby так zadowalające. Jest, był i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 на територията на държавите членки. Бих искала да ми кажете, ако е възможно, дали е имало доклад, изготвен от Еолекс, една мисия, която бе направена за изграждане на институциите в Косово и за мониторинг роля върховенството на закона. За да може върховенството на закона да не да бъде истинско върховенство и да не може да се оказва натиск от политици. Съдебната система бе подчинена на мисията Еолекс. Отбелязваме, че че няма много положително въздействие на това върху населението. И тъй като Еолекс бе органът, който ръководеше съдилищата от изпълнителна гледна точка, както извършваше мониторинг в тяхната работа. Въпросът ми е дали мисията ЕОЛЕКС някога е, се е отчитала за това как са разходвани средствата в Косово, а, имайки предвид това, което чухме от господин Петри тук. Тоест, че средства, дали средствата са стигнали до бенефициарите, които са били планирани и дали тези средства са били разходвани разумно и са довели до съответните цели, които са били заложени. Говоря тук за правосъдната система, но това може да се отнася и до други аспекти на живота. Благодаря. Yeah, много ви благодаря. Благодаря ви за предоставените сведения. Благодаря ви също така, че ни зададохте тези въпроси. За Еолекс доста сме говорили в Комисията по бюджетен контрол. Най-малко две посещения сме а, извършвали в Косово по тази тема, ако не и три. Аз лично съм уча, участвах в едно, от, в едно от тези посещения в Косово. и много близо разгледахте, разгледахме въпроси. Трябва да ви кажа, че никак не ми харесва начинът по който говорите за ефикасността на Лекс. Да, доста критики имаше. Заедно с комисията по външни работи, заедно изготвихме доклад. Но по отношение на казаното от вас, Мога да ви уверя, че ще организираме заседания по темата веднага след лятната вакансия, но трябва да ви бележа, че ние гледаме много сериозно на тази мисия. Тя е много скъпа, много средства отделят за нея държавите членки и действително е много-много жалко да чуем, че по този начин се възприема тази мисия на място. Знам, че и в миналото имаше проблеми с възприятието на тази мисия в Косово, но това, което казахте сега, много, много ме е, притесни. Така че ако разполагате с някакви конкретни данни, с статистически данни за ефикасността на съдебните органи, например, моля ви, споделете ги с нас. По възможност на английски. защото е, е, езиците, които не са официални за Европейския съюз, понякога ни създават проблеми с превода, но е, при всички случаи искаме да чуем повече сведения от вас. Вярно е, че вече няколко години нищо не правим по програмата по мисията в Косово, но сега е дошло времето да направим нещо по въпроса. Много искрено ви благодаря за тази първа част от за днешното ни изслушване и сега предлагам да пристъпим към втората такава, към втората част на нашето изслушване, ако някой ще против. Благодаря на господин Целер и господин Клинт. Господин е, Клинт, имате думата. Sorry, would you like to start? Okay. Uh, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Uh, wir wissen, dass Благодаря, госпожо председател. Както знаете, както знаем, регионалното сътрудничество е в основата на добросъседските отношения. По този начин може да гарантираме, че по държавните структури в съседните държави са стабилни, остават си стабилни и ще продължават да бъдат стабилни за бъдеще. И за да постигне тази цел се нуждаем преди всичко от взаимно доверие. Разбира се, това, е, доверието не може да се изгради с законодателни мерки. Доверието се изгражда е, с контакти, отнема време. И всички участващи партньори трябва да могат е, да бъдат благодетелствани от това сътрудничество и това е особено вярно в случая с Западните Балкани. защо бих искал да благодаря на всички представители на държавите от Западните Балкани за техният принос. Аз познавам също само Албания, за това ми беше много интересно да чуя приноса и на останалите участници в днешното изслушване. На мен лично винаги е много полезно да чуя какво точно се случва в тези държави. За нас в Европейския съюз всички тези държави са много важни, защото в крайна сметка те са европейски държави. И като погледнете пленарната зала в Страсбург, ще видите, че все още има празни кабини на втория етаж и се убеждаваме, че проектът на европейският проект все още не е приключен, тъй като тези празни места в пленарната зала в Страсбург са за страните от Западните Балкани. Тези места ще бъдат заети от бъдещите членове на Европейския съюз и такива са усилията ни за подобрение европейска интеграция. Но може да постигнем тази цел само стъпка по стъпка, съпътствайки тези държави, Западните Балкани, по пътя им към Европейския съюз. Като не говорим тук само за свобода и благоденствие. Има и други ценности, които са много важни в Европейския съюз, като например върховенството на закона и е, правосъдието. Така че трябва да съпътстваме страните от Западните Балкани и в е, това отношение. Има шест е, водещи инициативи, които ръководи Европейската комисия, като една от тях е свързана с върховенството на закона. и не можем да подчертаем достатъчно колко е важно с е, засилването на върховенството на закона. Поръчахме проучване за видимостта на трансграничните проекти, прочутите програми за трансгранично сътрудничество които са част от е, инструмента за предприсъединителна помощ. Благодаря на господин Акерман и госпожа Пермо за, организира, за проуч... провеждането на тези проучвания, както и на секретарята. Благодаря и на колегата Целер за отличното сътрудничество. След няколко секунди ще изслушаме проучванията, но понякога за нас е много трудно от разстояние да си създадем представя за реалното положение на място в тези страни и за това колко са големи предизвикателствата и колко много е постигнато всъщност с тези проекти. От тази гледна точка средствата, които се отделят за предприсъединителна помощ, не спирате да се увеличават. все още не е прията многодишна финансова рамка от 2027 година, но все пак се очаква увеличение с 14,5 милиона, което си е значителна сума. Ето защо аз съм много оптимистично настроен. Надявам се, че ще успеем да доближим още повече до Европейския съюз, страните от Западните Балкани. И това е много важно за нас. Защо? Защото междувременно същия този регион попада в полезрението и в полето на интерес на други държави, като Турция и Русия, например. Твърди се дори, че Китай е осъзнал колко е важен региона и че възнамерява да се заинтересува по-отблизо от Западните Балкани. Ето защо е в наш интерес на нас, 28-те все още, скоро 20 държави членки, да се появим повече интерес към Западните Балкани. Извинявам се, казва председателката за това, че обърках а, реда. Дето от по господин Клинца, е всъщност докладчик е господин Целер. Няма проблем, госпожо председател. Благодаря ви. Напълно съм съгласна с казаното от колегата Клинц. Страните от Западните Балкани са държави, в които има много голям ентусиазъм сред населението за евентуалното присъединяване към Европейския съюз. Дори можем да отчетем нетърпение в някои държави членки по отношение на предприсъединителния процес. Но такова е положението. И в началото на днешното заседание председателят на нашата комисия с пълно право заяви, че Присъединяват към Европейския съюз се разпореща с ясни критерии, те наречените критерии от Копенхаген. И бих искал само да отбележа, че от както бяха потвърдени от Европейския съвет тези критерии, има един основен критерий, а именно стабилност на демократичната държавна система, закрива на младсинствата, зачитане на правата на човека, на второ място възможността за изграждане на жизненно способна пазарна економика, която да може да се впише в вътрешния пазар на Европейския съюз. На трето място, възможност да се отговори на нуждите е, за съгласуване с европейското право, което значи, че трябва да се приложат определен брой правни разпоредби, като например целите свързани с създаването на политически и економически паричен съюз. На трето място всички тези критерии важни. Е вярно, че всъщност не всички държави, които се присъединяха към Европейския съюз, напълно са изпълнили всички тези критерии. За да може да започнат официалните преговори за присъединяване към Европейския съюз, държавите, желаеш, канди, потенциални кандидати трябва да могат да изпълнят изискванията по отношение на държавното устройство, закрилата на малцинствата и защитата на правата на човека. Това са основните критерии. И процесът на присъединяване предвижда изготвянето на ежегодни доклади от страна на Европейската комисия. И в рамките на тези доклади има възможност за оценка за злоупотребите с държавни средства или казвам с други думи корупцията. Особено голямо внимание се отделя на мерките за борба с корупцията и мерките е, предприяти, за да се гарантира, че средствата, независимо дали бъдат от европейските фондове или от е, държавния бюджет на съответната държава, не са е, обект на злоупотреби. И най-вече, че не се използват за лично обогатяване на отделни лица. За съжаление, беше извършено ограничен напредък в някои държави от Западните Балкани и остава още много работа в областта на борбата с корупцията. Вече имах възможността да ви споделя с вас, че много държим на трансграничното сътрудничество и това е и темата на втората част на днешното изслушване, бихме искали да се съточим върху трансграничното сътрудничество. Нетърпението на младите граждани на държавите от Западните Балкани го разбирам напълно, но и те трябва да разберат, че имаме норми и критерии, че трябва да ги спазваме. Ето защо сближаването с Европейския съюз минава през сътрудничество, а за целта и и европейски фондове, чиято цел е да подобрят трансграничното сътрудничество и които за бъдеще биха могли да се използват за подобряване на сътрудничеството възоснова на правна рамка. Разполагаме с нови правни инструменти, които ни дават тази възможност, така че моят предлага към вас е нека да поемем по този път. Не винаги е най-важен на политическия процес на присъединяване към Европейския съюз. Не, разбира се, той трябва да продължи. Но с много голям оптимизъм може да си представим, че през 2025 година могат да се присъединят някои държави кандидатки за членство в Европейския съюз но дали това ще се случи през 2025 година, по-рано или по-късно, е голямото неизвестно. Но при всички положения до тогава трябва да се възползваме всички раз... възможни наши разположения, за да подобрим сътрудничество с страните от Западните Балкани. Както каза господин Клинц, има различни участници на място в страните кандидатки за членство. има и различни опити за влияние в региона. Хора, които се опитват да привлекат Западните Балкани към своята сфера на влияние. Така че Европейски съюз от своя страна трябва да положи всички усилия, за да привлече тези страни към себе си. Въпросът е дали можем да ускорим процеса на присъединяване или точно обратното. Трябва да го спазваме стъпка по стъпка. Председателката любезно благодари. Thank you. Um, there should be a presentation. Господин Акерман. Um, it's not actually a study, it's a uh, briefing, which... Всъщност това не е проучване, а е брифинг, което е съвсем различно по своето същество упражнение. Целта на този брифинг е да оценим видимостта и ефикасността на предприсъединителните средства на Западните Балкани, като особено се съсредоточаваме върху трансграничното сътрудничество. Държа да че не става дума за оценка Проучването ни все още тече. Продължаваме да разглеждаме нови документи, които получаваме от Генерална дирекция НИР и други източници. И както казах в самото начало, това е по-скоро брифинг, а не проучване и неговото приложно поле е много ограничено, много ограничена и темата му. Всъщност, брифинга беше осъществен възоснова на разговор с ограничен брой заинтересовани страни и участници, като генерална дирекция, ние на Европейската комисия, делегациите в страните от Западните Балкани и някои от управляващите органи от държавите членки, които осъществяват програми за трансгранично сътрудничество, както и програми в рамките на Интерек. Изкъпват се и препоръки по отношение на видимостта. Ще представя кратък обзор на финансирането. Първият тура на предприсъединителната диспансерна на помощ 2007-2013 година имаше общ бюджет от 11,5 милиарда, включително за Турция. Вторият период на ИП за 2014-2020 година общият бюджет от 11,7 милиарда евро, като зелените програми представляват огромното мнозинство от отделените средства, близо 70%. По отношение на Западните Балкани, националните програми представляват около 4 милиарда евро от средствата пуснати от Европейския съюз, а регионалните програми, включително и Турция, представляват 3 милиарда евро. По-конкретно, трансграничното сътрудничество между страните от ползващи се от инструмент за на помощ в Западните Балкани е около 83 милиарда евро. За първият тур ИПА-1, само за сравнение, различната на зелените средства намаляха, тъй като бяха от около 82 7 милиона евро през първия път 83 милиона за втория. Но това се дължи на факта, че някои от тези програми включваха и Хърбатия. около 63 милиона всъщност при това положение се оказва средствата използвани от ИПА-1 за трансгранично сътрудничество в Западните Балкани. Различни са темите, които се обхващат това сътрудничество. Сред тях са туризма, културното и природно наследство, опазването на околната среда, заетостта и социалното приобщаване. Важно е да признаем и да отбележим значителните е промени настъпили между двете периода на инструмента предварителна помощ и 1 и 2 Сега сме се отрушава в по-голяма степен на резултатите и Европейската комисия публикува редица насоки в това отношение, има специфични насоки за оценка на трансграничното сътрудничество. Също така има е по-добра съгласуваност между ИПА и националните политики на етапа на изготвяне на програмите. И тематичният насоченост има за цел под увеличаване на въздействието и улесняване на разбирането на начинът по който този нов подход води до конкретни промени. По отношение на видимостта, очевидно се поставя повече фокус на това, от къде идват средствата, като това се извършва чрез различни документи и насоки, както и чрез разисквания с заинтересованите страни. Разговаряхме с представители на Генерална дирекция НИА и на представители на страните от Западните Балкани. Основните промени, които, колкото разбираме, са повлияли значително на трансграничното сътрудничество са свързани с опростяването на управлението. В частност, вече има по един управляващ орган за всяка програма за трансгранично сътрудничество. Партньорските страни изготвят една кандидатура и един доклад за оценка, изпълнение, вместо да трябва да се дублира тази дейност в различните управляващи органи на всяка партньорска държава. Разбира се, в контекста на толкова кратко представяне е невъзможно да се направи инвентар на всички промени, но доколкото разбираме, според заинтересованите страни това са най-важните нововведения. Какво разбираме под ефективност? Факт, степента, в която програмите постигат резултати, а резултатите са определени в регламент 236 от 2014 година, като съставени от а, конкретно постигнати цели и въздействие. Резултатите представляват дългосрочни, дълготрайни промени в поведението, постигнати резултати, менталитетът, възприятието и т.н. на целевите групи, институции, системи и т.н. което е по-трудно за разбиране понятие, затова ние се е, съсредоточаваме върху резултатите, било то конкретни и краткосрочни или по-дългосрочни. В различните документи се говори за различни е, неща, за резултати, въздействие, и тъй нататък. И за това за нас е важно да имаме ясни и систематични определения на всички тези понятия. Но, както вече казах, резултатите, които за нас са важни, на английски определям с понятието outcomes. CBC. Beyond the scope really to consider. Относно добавената стойност, на трансграничното сътрудничество и финансирането му с европейски средства, мога да кажа следното. За да може да направим оценка на ефективността, трябва да вземем предвид резултатите – Финансирането на трансграничното сътрудничество с европейски средства води до добавена стойност. Осигурява се финансиране до по-отдалечени региони и за по-забравени сектори и отрасли. Националните програми насочват вниманието си най-вече е, за увеличаването на капацитета на националните институции. В случая се фокусираме и върху цели, свързани с подобряване на добросъседските отношения. Повишава се достъпността на партньорите до финансиране партньори, които имат по-малък капацитет, т.е. местните органи, НПО. Увеличаваме капацитета на тези групи, за да могат те да управляват европейските средства. Проектите наистина отразяват спецификата и нуждите на съответния регион. Твърдеше се понякога, че може и да липсва връзката с националната програма, което е известно ограничение за ползите от трансграничното сътрудничество. Но все пак европейската добавена стойност е огромна. Сега преминавам към резултатите от трансграничното сътрудничество. Какво всъщност се променя в резултат на финансирането? Така, например, постигна се засилване на доверието, помиряване в региони, в които имаше историческо разделение и напрежение. Засили се международното сътрудничество между публичните администрации на национално и местно равнище. Относно ИПА за периода 2007-2013 година, този инструмент обедини заинтересованите страни, които в противен случай нямаше да приемат да работят съвместно. Стигна се до по-единно разбиране по много въпроси в социалната сфера и така нататък. Оценката на трансграничното сътрудничество в рамките на ИПА 1 показа, че разполагаме с малко информация относно резултатите. Имаше много примери за положителни промени, но те не винаги бяха регистрирани и подложени на анализ. Понякога резултатите се раздуваха, представяха се за положителни, но това не ни даваше пълна представа за резултата. Не искам да кажа, че се преувеличаваше добавената полза, но да кажем, че не разполагаме с действителната картина. Относно ИПА 2. В момента сме в първоначалната фаза на нейното прилагане, така че прекалено рано да се опитваме да направим каквато и да било оценка. Ще видим обаче дали оценката на ИПА 2 ще бъде съпътствана със същите пропуски, които наблюдавахме в рамките на ИПА 1 а именно липсата на информация за постигнатите резултати и за постигнатите промени. Относно видимостта. Взехме предвид различните документи, включително и заключенията на съвета от 2015 година. В тях се подчертава необходимостта от засилването на комуникационната стратегия и повишаването на осведомеността относно европейското финансиране, включително и в държавите кандидатки. Има и специален документ за ИПА за периода 2015-2016 година. Тази програма ще се прилага до 2020 година. Повишаване на осведомеността, насочване на вниманието към конкретни дейности с цел повишаване на видимостта проучвания. Доколкото разбираме, комисията има една поверителна комуникационна стратегия, за която не знаем много, защото тя е поверителна. Генерална дирекция НИР спомена, че съобщението че във външната служба има специална работна група, която ще работи в сътрудничество с Генерална дирекция НИР. Друг важен документ е съобщението на Европейската комисия за изискванията относно видимостта, която се прилага към партньорите. Тя също допринася за по-добрата осведоменост. В насоките, например, се казва, че за да се оцени ефективността, видимостта на комуникационната стратегия е необходимо да се предоставят доказателства за някаква дейност в това отношение. Не се знае обаче дали тези действия са били ефективни или не. Единствената информация, която получаваме е дали те са на лице или не. Нека да станем малко по-конкретни сега и да видим какво се случва с видимостта в рамките на трансграничното финансиране. Както вече казах, развиват се много дейности с оглед повишаването на видимостта. Издадени са много насоки в това отношение. Смята се, че в сравнение с ИПА 1 сега се наблюдава подобрение – Имаме много примери за новаторски подходи, например кръгли маси, на които участват различните бенефициенти, които споделят опита си с компетентните органи, които взимат решения. Много интересен подход за обмен на опит, но също така и за повишаване на видимостта. Имам и много други примери в това отношение. Комисията смята, че видимостта е добра идея, поне може да се съди и по мобите за грантове. но от данните, с които разполагаме, можем да получим представа за видимостта и осведомеността сред бенефициентите, но не и за осведомеността сред по-широката общественост. Много малко проучвания се правят в това отношение. Попитахме заинтересованите страни, с които се срещнахме, дали могат да ни дадат пример за проучване. И те твърдят, че това се прави във всяка една държава. Но никой не може да ни даде конкретен пример за проучване, свързано с трансграничното финансиране. Не казвам, че такива проучвания не са били извършени, а просто, че може би хората не знаят, че такива е имало. Всичко това съвсем не ни помага, за да направим оценка на ефективността на комуникационната стратегия. Не можем да добием представа и колко хора имат погрешно виждане за това, което се прави. Тези дейности, за които бяхме информирани, се завършват най-вече в трансграничните райони, но не можем да направим оценка на тяхната ефективност. Широката общественост не знае за всички тези дейности. Както вече споменах, оценката на ИПА ни даде възможност да разберем, че нямаме достатъчно данни за оценка. Нуждаем се да разберем какви конкретни промени са настъпили вследствие на финансирането, а не да разчитаме на разказите на хора, които са част от системата. трябва да се извършва системно проучване. Така ще имаме по-надежна информация, вместо просто да преповтаряме нещо, което ни е било разказано. В заключение. Необходимо е да се подобри оценката на резултатите, на въздействието. Много неща ни карат да мислим, че Европейската комисия прави стъпки в правилната посока. Така, например, комисията създава възможност за оценка на процедурите в държавите кандидатки в тясно сътрудничество с Генерална дирекция НИР. Но както вече казах, нуждаем се от системна оценка на резултатите. Да видим какво конкретно се е променило в начина по който хората гледат на нещата, на институциите, на сътрудничеството. Това въжи не само за трансграничното сътрудничество, но и за цялостното финансиране в рамките на ИПА. Не трябва да разчитаме толкова на разкази на хората, защото те не винаги отразяват виждането на по-широката общественост за европейското финансиране. Смятам също така, че трябва да се постави в по-голяма степен акцента върху извличането на а, полука. Понякога се прави оценка, но тя като че ли не служи за нищо. Трябва да се получим от това, което се е случило. Ако ни се каже, че хикс брой хора са били обучени, че хикс броя дейности са извършени на определено място, и ако не може да ни покажете какъв е резултат от всичко това, има разминаване между цифрите и целите, които сме си поставили. Трябва ни по-системен анализ на степента на обществена осведоменост. Разбираме, че процедурите бяха опростени и получихме информация, че е необходимо те да бъдат допълнително опростени – Много показатели ни карат да мислим, че Европейската комисия върви в правилната посока. Както вече казах, обаче е прекомерно рано да правим оценка на ИПА 2, защото сме в първи етап на нейното прилагане. На този етап е рано да правим прогнози за резултатите. Продължаваме да работим. Така че основните ни заключения може да претърпят промяна. Господин Андре Лис. Thank you very much, uh, very much, Mrs. Chair. Благодаря. Уважаеми депутати, Извинявам се, относително господа Калавера, който е директор на Западните Балкани, държеше да присъства, но има застъпващи се ангажименти, за това се обърна към мен да я представлявам. Ще се опитам да бъда кратък. Благодаря за информацията, която ми подадохте, тъй като улеснявате много живота ми, тъй като покрихте голямата част от въпросите. Ще се върна на разликата между държави по държави, извинете, програми по държави и програми, включващи много. Тоест, как е по-добре да се работи. Няма да говоря много за програмите по държави. Повечето от депутати, които са бенефициери ИПА, знаят как работят тези програми, но много държавните програми не са толкова известни, тъй като Брюксел ги управлява централизирано. 75% от парите минават по тези програми по държави, там има приоритетни сектори, потребности на държавите, те са изписани в стратегически документи, имаме стратегически диалог с парламента за насоките, които трябва да се предприемат за бъдещите години. Тези програми принадлежат на държавите членки. Ние искаме самите държави да изготвят предложението за програми. Тези предложения трябва да отговарят на секторните приоритети, записани в стратегическите документи. И те трябва да са насочени към основите проблеми, свързани с това. Основни права, върховенство на закона, укрепване на демократичните институции, реформа на публичната администрация, економическо развитие и конкурентно способност програмите, които включват повече от една държава, различни от ЕПА, си спомняте, нямаше такива програми по 5 и 6 разширение, докато тук голямата част са такива 25-30%, тъй като измерението на регионалното измерение е такова в този период. Програмите е, допълват е, тези, които са конкретни за конкретна държава. Ако има нужда за регионално сътрудничество, тогава се посочва нещо конкретно или хоризонтални действия, като например трансгранични проблеми, хармонизирани подходи или улесняване на мрежи от експерти и финансиране на регионална инфраструктура. Трябва да има също изцепление между държавните програми и програмите, които включват много държави. Трябва да има редовни срещи в подготовка на тези държави. А, извинете, програми. И двата вида програми трябва да бъдат добре координирани. Имаме 4 оси на намеса по тези програми, които включват повече от една държава. Много бързо ще мина през тях. Support Хоризонтална подкрепа за секторни политики и реформа. Економия от мащаба се включва тук. Трябва да се предоставят съвети на отделните държави по въпроси като разработване на политики, статистическо сътрудничество, което почива тук върху доказателства, подобряване на формулирането на националните политики. Например, добре е да се избере, да речем, един и същи доставчик на услуга, ако искаме економия от мащаба или работата с МВФ, с ОИСР, с други, които предоставят а, съвет. Използваме ги за хоризонтални действия, свързани с програмата Еразъм Плюс, което много се търси във всички държави. Това се прави също централизирано. Подкрепа на гражданското общество и медиите. Организираме това централизирано и вече делегациите по места заедно с националните органи извършват програмите, за да има равно внимание, което да подкрепи гражданското общество и медиите. Втората ос е подкрепа на регионални структури и мрежи. Има много такива. Става дума за обмен на най-добри практики, ноу-хау между държавите – Политическо сътрудничество също, регионално сътрудничество. Има и съвет за регионално сътрудничество, който се финансира от ИПА. Реформа на публичната администрация. Подкрепяме регионалната школа за публична администрация. Това е просто един пример, който давам. Те разпространяват познания за реформата на публичната администрация и управление. Върховенство на закона, което е изключително важно, особено мрежата от прокурори. Там има обмен на информация между прокурори за преследване на организирана престъпност, трафик на хора и други такива. Транспорт околна среда, спомагане на търговията, подкрепяме цефта, както и строителство в сферата на селското развитие. Има много такива. Мога да отговарям на въпроси, ако имате такива. След това инвестиции на регионално ниво – Тези държави са изправени пред голям, големи проблеми с, с свързаността. Цената на инвестициите на главата населението в Западните Балкани е много висока в сравнение с останалата част от Европа. Затова е нужна координация. Нужни са инвестиции в целенасочени програми и в регионалното измерение свързаност между бенефициарите на ИБ, европейските страни, защита на околната среда, климатичните изменения и конкурентоспособността. Основният инструмент за предоставяне на помощ е инвестиционната рамка на Западните Балкани. Сигурно сте чували за нея. От една страна това е източник на средства от бюджета на Съюза, от друга страна е основна платформа за координиране на донорите. С международните финансови институции, ЕБВР, и други, както и с националните разбойни банки на държавите членки. Повечето държави членки са част от тази платформа. Така може да се събират заедно средства, да се набират средства, да може отделните финансови институции а, да съчетават а, финансирането по проекти и правим инвестиционни проекти, както и заделени средства, свързани с инвестиции в околната среда, екологията, развитие на предприятията и инструмента за развитие на предприятията, както и малки предприятия, и макропредприятия, и микропредприятия. Имаме успешен фонд, който започна в Западните Балкани да работи, но работи и в съседните страни. И накрая имаме териториално сътрудничество, най-вече трансгранично такова. Тези програми насърчават добросъседски отношения между държавите членки и страните от региона, както и между самите страни от региона. От общите теми на тези програми е подкрепата за помирение и добросъседски отношения – това всъщност опитваме да направим посредством различните програми, които се споменаха, независимо дали става дума за работа с гражданското общество, свързаност и така нататък. Нека да ви дам няколко примера за кое е важно за нас. Например, подкрепа за правосъдието в преход. Това може да се направи на регионално ниво. Подкрепа на инициативи на гражданското общество като механизма за, на международните наказателни трибунали или съдилища, вътрешно разселените лица, предоставяне на жилищно настаняване на такъв тип лица, економическо управление. Подкрепяме програмите за економически реформи. Те са изготвени, за да се подкрепят реформите на местно ниво и са подкрепени всички национални програми. След това планът за свързаност. Там искаме програми, като транспортни мрежи и енергийни такива, които всъщност вече се превърнаха в договорите, като държавите си сътрудничат. Подкрепяме инвестиции. Инвестирали сме 700 милиона евро в е, ЖП и енергетика. 2,4 милиарда бяха набрани от частно финансиране, трансгранично сътрудничество и приключвам с този аспект. Това са пилотни проекти. 83 милиона са вложени в този период, 69 в предишния. Това са много малки програми. Не бива да забравяме, че имаме 9 програми, 9 граници, които се включват 1,2 до 2 милиона годишно по тези граници. Така че е много трудно да има измерими въздействия с такива малки суми. Важното тук е всъщност да се видят резултатите, а те са видими от оценките, които са направиха. Искам да подчертая част от тях. Първи е добър отклик на тези програми за трансгранично сътрудничество и НПО и местни органи се подготвят за такива средства. Голямата част от местните органи на властта започнаха да създават отделни звена в общините за управление на европейски средства, тъй като смятат, че това е важен аспект за собственото им развитие. Видимост. Това са единствените средства, които се заделят в граничните райони и които са насочени към организации на гражданите. Дават стойност без финансиране от Съюза трансграничното сътрудничество ще бъде мит. Програмите създадоха възможности за сътрудничество не само между хората, между НПО, но и между градското общество и местните органи на властта, които започнаха да работят заедно по общи програми. Мога да ви дам примери. Няколко такива следим. Местни органи на властта, местни общности за развитие на околната среда, селско развитие, културни дейности, например. Културни мрежи. Много са важни. 39 проекта имахме. 7 милиона бяха, за 7 милиона бяха те. Изготви се културна мрежа, инициативи. Говори се за културните ценности и наследство. Дали сме ви една публикация, която ще излезе през юни в нейната цялост и там има примери. Сътрудничество по продукти от сферата на туризма. От основните дейности, които подкрепяме, е Динарика. Силно сте го чували. Това се подкрепи от тази програма. Разработва се един маршрут за ходене по планини, по... който преминава през всичките държави. Черна гора, Косово, Харватия и така, така. Един от най-търсените маршрути за разглеждане на този регион. И много финансиране привлече. И накрая, кое е най-ефикасно и кое дава повече стоеност. Е, тези програми, програма за една държава или програми за група държави. Трудно е да се отговори. Тези за група държави оказват въздействие върху регионалното сътрудничество, докато тези по-държави помагат за дълбоки реформи на национално ниво. Програмите за групи държави може би са по-гъвкави, по-бързи, защото програмирането се прави в Брюксел. Така че това отнема по-малко. Докато нези за една държава имат друг вид изисквания. Нужна е по-сложна структура на местно ниво, за изготвяне и изпълнение на програмите. Както и изграждане на консенсус отнема повече време в една държава. Ключовият отговор е взаимодопълване и подкрепа на всички заинтересовани страни. Това се опитваме да направим. Не само технически посредством средствата, но и посредством ясната връзка между всичко това, политически диалог, който тече с държавите на национално и регионално ниво. Благодаря. Благодаря. Тази среща днес продължава. Искаме да знаем защо има толкова малко сътрудничество между държавите от Западните Балкани, защо нямат обща економическа зона, защо не работят заедно? И то неща, които да генерират економически растеж. Като ви слушам, действа ми много отрезвяващо. Средствата, които са заделени, не са много, но какво мислите, че може да се спечели от трансграничното сътрудничество, освен че хората се опознават един друг? защо толкова малко средства се заделят, кой отговаря за това, че заделят толкова малко хора, а, пари, извинете, и защо Европейската комисия не положи повече усилия да създаде безвизово пътуване, обща економическа зона, такива елементи, като първа стъпка за обща работа преди присъединяване към Съюза. Може ли да отговорите? <coughs> Yes, thank you very much for the question. On the CBC proper, little funding... То с нас до трансграничното сътрудничество няма финансиране, защото няма съществуваща структура в предишните държави. Този процес тук започна и ам, трябва да има управляващи органи, съвместни мониторинг комитети, съвместни секретариати за мониторинг. Трябва много хора да бъдат обучени за изграждане тези структури. И това всъщност е пилотната фаза ЕПА, ИПА, извинете, едно. Искаме в ИПА 2 да го разширим. Има повече средства и мисля, че колежката от Генерална дирекция Регио ще го спомена. Има 83 милиона, които трябва да си поделят тези държави, но има и много повече. Става дума за парите ИПА и съседните държави членки. Що се отнася до търговията в региона? Тази работа в момента се развива много бързо. Споменахте регионална економическа зона. Това е основен приоритет за нас. Работим активно. Правим Център за регионално сътрудничество, който е водещ с помощта на Европейската комисия. Мобилност на хората, улесняване на търговията, цифровизация, всякакви мерки за улесняване на транзита процедури по границите, митнически процедури. Това се опитваме да направим. И това е един от ключовите елементи, които проверяваме и когато разглеждаме отделните програми за економически реформи на отделните държави. Какво е поето като ангажимент на регионално ниво, трябва да бъде записано и на местно ниво. Фактът, че този процес и започна, всъщност показва, че има по-голяма търговия между страните от региона. Нямам пред себе си цифри, не искам да давам грешни такива, но мисля, че от началото на този процес има значително увеличение на търговията вътре в региона. Сръбският премьер вчера каза, че търговията с Босна и Херцеговина Сърбия е по-важна от тази с Китай, Турция и Русия взети заедно. Това иска да разработват и това и ние искаме да се разработва. От гръцкия парламент колегата заповядайте. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω με την ιδιότητά μου... Благодаря. Искам да прецизирам, че тук съм в качеството на председател на постоянната комисия по економически въпроси на гръцкия парламент. Е, става дума за изключително важни въпроси, по които говорим днес. Е, нашата позиция е твърда, стабилна и ясно изразена. Ние сме за сътрудничество, трансграничен тип в целия регион на Балканите, включително финансовото програмиране и управление на европейските средства. Този въпрос го обсъдихме на една регионална конференция. Ние участваме като гръцки парламент на тази конференция. Например, имаше една инициатива за големия адриатически е, регион, сътрудничеството също с Черноморския район. Там също има конференции и срещи в този тип. Ефективността на работата всъщност създава една чудесна среда за регионално развитие. Има, разбира се, големи предизвикателства, които водят до забавяне. Те се дължат на по-големи проблеми. Онези които познават Балканите, имат представа. На Балканите имаме нужда от големи проекти, от голямо, големи проекти. Част от тях вече са факт. Например, модернизацията на шосейния транспорт на Балканите и връзката с Вия Игнатия в Гърция. Има и други въпроси, които са много важни, но е добре да сме запознати и с други елементи, като например пътищата към Фиром, България, Гърция, Турция. Когато се изчистят тези пътища, мисля, че ще има добра среда за развитие и на селските райони. Сега за Западните Балкани мисля, че подходът трябва да е много специфичен, особено що се отнася до сближаването и развитието. Това е и целта на участието на Гърция в такъв тип проекти. Развитието на Западните Балкани беше в центъра на една конференция, която нашето правителство организира в Солун миналата пролет. На среща на върха също между Гърция, България и Румъния. Премьерът на Гърция говори по този въпрос. И Гърция тогава за първи път всъщност беше поканена и стана член на една изключително важна организация за Балканите. Става дума за Берлинския процес. Искаме развитие на Западните Балкани. Нужно е да се развият всичките, и Сърбия, и бивша Югославска република Македония. Развитието ще подобри не само начин на живот на хората, така ще има изближаване, изцепление между гражданите, а това е задължително. Това, според мен, е смисъла на историческото споразумение от Преспа, което ще окаже въздействие върху Албания. Също ще се подсилят трансграничните структури на страната и е нужно да се засили и предприемачеството. Скъпи колеги, Гърция е много на ключово място, що се отнася до развитие, до сигурност и така нататък. Балканите имат много тъжна история. Първата световна война започна от Балканите. Не бива да забравяме популизма, национализма. Европейският съюз не може да гледа като счетоводител. Що се отнася до новата политика за подсилване на Балканите? Трябва да разглежда Балканите по-глобално, исторически. Да гледа на това като на една картина, която се подобрява. И трябва да се подкрепят такива тенденции. Фондовете за развитие, които бяха цитирани, за енергетика, за цифровизация, инфраструктура и така нататък – трябва да имат регионално и национално измерение. Например, търговските камери, предвидено ли е тези търговски камери, камери, извинете, да са включени в това. Местните органи на властта също. Споразумението от Преспа το οποίο έχει... Едно отлично място в региона. Там имаше среща между министъра Ципрас и премиера господин Заев. Беше отлична среща. Говори се и за околна среда. Говори се за новаторство, за университети, за и така нататък. Миграция, бежанци. Това са въпроси, които постоянно възникват. И наистина трябва сериозно да се гледа на тях. Северна Гърция може да се превърне в един мотор на просперитет и развитие. Европейския съюз трябва да гледа по-ентусиазирано. Вие го казахте, госпожо председател. Важно е хората да се познават, но това не е достатъчно. Европейския съюз не може да обвинява или не трябва да обвинява постоянно за забавяния и да забавя ентусиазма на тези страни, защото не трябва да се отваря пропаст в Западните Балкани, защото ако се отвори, и други големи сили ще влязат там. Що се нася до берлинските процеси или берлинския процес, един а, заседание, което се проведе, там госпожа Магарини каза, че Преспанското споразумение между Гърция и Македония е мечта за Европа, но трябва да се даде подкрепа. Благодаря ви. Ще се опитаме да отразим казаното от вас, но ние сме парламентарната комисия по бюджетен контрол. Ние се интересуваме, разбира се, от дипломатическите аспекти, но малко по-далеч сме от темата е, все пак може да кажете няколко положителни думи за това, както вие, така и ние. <laughs> Kollege Peterle, bitte. Äh, danke sehr. Ich werde äh, sprechen. Господин Петърле, благодаря, ще си изкажа на словенски. В Балкана и зато съм... Отблизо следя развитието на страните от Западните Балкани и за това толкова се радвам, че организирахме днешното изслушване, за да обсъдим ИПА, инструмента за предприсъединителна помощ. Той е най-важният инструмент, който може да превърне действително с европейските перспективи за страните от региона. Без да навлизам в подробности, бих искал да се спра няколко принципни въпроса. Не бива да говорим за цената и за разходи, а би трябвало да говорим за инвестиции в бъдещето на Европа, когато обсъждаме тези фондове. Трябва да сме наясно за стратегическите инвестиции, които се осъществяват с средствата от ИПА, както каза колегата от Гърция. Ако искаме да подобрим взаимното разбиране и доверието, имаме нужда от прозрачност и от конкретни добри резултати. И те са много важни, за да се даде истинска европейска перспектива на страните от региона. По-конкретно, факта фактът, че в една от презентациите се твърдеше, че административните процедури трябва да бъдат опростени. Това е напълно вярно, но се прилага и е, към европейските институции. Ако се умеем да опростим административните процедури, трябва да го направим без да намаляваме амбициите ни по отношение на прозрачността. И не на последно място, не смятам, че трябва да подхождаме педагогически към въпроса. Страните кандидатки за членство от а, Западните Балкани водят преговори не само с Брюксел, те трябва също така да убедят всяка отделна държава, членка на Европейския съюз, които а някои държави може би имат съвсем различни позиции по определени въпроси. Моят личен опит показва, че всички приветстват проектите, които подчертават желанието за сътрудничество между отделните държави, между държавите кандидатки за членство помежду им и между държави кандидатки за членство и държави членки на Европейския съюз. И всички тези опити са добре дошли, защото регионът е, беше белязан в миналото от много противоречия и конфликти. И искрено се надявам, че за бъдеще всички ще можем да допринесем за продължаване на е, финансирането на тези програми за помощ в Западните Балкани. Благодаря ви. Господин Мемете поиска думата. Thank you very much, Madam Chair. Uh, I would... Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на господин Акерман за, Акерман за неговото отлично изложение. Бих искала да благодаря също така и на господин Петърле за окоръжаващите думи за Западните Балкани. В изказването си ще се съсредоточа върху видимостта на резултатите и въздействието. И ще каза по същество две неща. Първо, говоря за собствената си държава. Мисля, че можем да отдадем споразумението, подписано между Република Македония и България за приятелски и добросъседски отношения на трансгранично сътрудничество. В такъв случай сме постигнали много в областта на видимостта. Ако можем да припишем и споразумение, историческо споразумение с Гърция на усилията за трансгранично сътрудничество. Тогава сме случили отлична работа. Отбелязахме факта, че 43 милиона определено не е достатъчно средства, но ако на трансгранично сътрудничество може да се припише дори и 1% от заслугите за споразумението, което постигна моята страна с България и с Гърция. Това са великолепни резултати. Представете си какво ще постигнем, ако тези фондове бъдат увеличени. Но от друга страна, бих искала да споделя нещо още по-обезпокоително от това, което казах. За да може средствата в местните фондове да са по-видими в държавите от Западните Балкани, за да са видими резултатите, каквито, каквото и да значи това, Смятам, че и ние, и вие, всички заедно трябва да работим много усилено и много бързо. Защо? Защото други държави, независимо дали идват от изток или от близкия изток, действат по-бързо от вас. Действат по-бързо от нас. И след разпадането на бивша Югославия, те постигнаха много повече успех от нас, от вас, от неправителствените организации, които подкрепяме вече повече от 25 години. И всъщност тези НПО, които на практика са финансирани от близкоисточни страни или източни страни, независимо дали става дума за Русия или за други държави, честно мога да ви кажа, че те постигат повече резултати на Западните Балкани, отколкото държавите членки на Европейския съюз с предпредсъединителните фондове. Така че независимо дали говорим за увеличаване на средствата по предпредсъединителните фондове и друга подкрепа, мисля, че трябва много бързо и много успешно да работим, ако искаме да преодолеем тези трудности и да се справим с недостига на видимост на европейските средства, които се изпращат в Западните Балкани. Надявам се, че стана ясно какво се опитвам да кажа. Много е важно и това, което каза колегата от Гърция. Трябва да работим много бързо и съм напълно съгласен с това, което казахте. Много сме нетърпеливи да се присъединим към Европейския съюз. Така да сме наясно, че трябва да изпълним някои критерии, за да се присъединим към вашето семейство. Сега вие трябва да ни окажете натиск да работим по-бързо. Благодаря ви. Herzlichen Dank, Herr Matelian aus Kroatien. Bitte schön. Hvala lijepa, gospođo ja ću nastojati biti brz jer 8 sati... Господин Мателиян. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да бъда съвсем лаконичен в изказването си, защото ме очаква а, важно спортно събитие, а не политическо. Твърдим, че Транскръчното сътрудничество е много важен инструмент за повишаване на осведомеността сред гражданите. Осведомеността за облагите, свързани с членството в Европейския съюз. Ето защото смятам, че програмите за трансгранично сътрудничество би само в по-голяма степен да се съсочат върху нуждите на държавите кандидатки макар да се инвестират важни средства в проектите за трансгранично сътрудничество, това са сравнително малки проекти. Ето защо При след това тези проекти са много важни, като са видими на местно равнище. Харватия имаше отличен опит с тях, докато беше страна кандидат за членство. Отлично са, проект имаше с Унгария и Словения. Аз лично взех участие в проект за сътрудничество с една словенска община и много научихме не само за функционирането на Европейския съюз, но и за това как да гарантираме повече прозрачност и да избегнем корупцията. И става дума за процедурите, които не се харесват много на местните органи на властта обикновено, защото са многобройни и понякога доста досадни, но всъщност именно тези процедури гарантират прозрачността и, при, и принуждават представите на местните власти да гледат сериозно на своето задължение за подотчетност, карат ги да намалят равнището на корупция и да подходят по-отговорно към инвестициите. И когато говорим за проекти за е, трансгранично сътрудничество на Западните Балкани, трябва да отбележим, че добросъдските отношения са много важни, за да успеем да преодолеем заедно травмите от е, общото ни минало. Подобни конкретни проекти ще ни дадат възможност да работим е, отдолу нагоре, за да гарантираме, че европейските граждани и гражданите в нашите страни могат да се убедят, че европейските средства конкретно могат да подобрят живота им чрез конкретни проекти в общините, в които те живеят. Благодарение си партиите могат да се убедят в ползите от Европейския съюз и съответно те могат да окажат влияние върху правителствата за постигане на добросъседски отношения. И накрая няколко думи за програмите за побратиняване на градове или общини. Ако една страна има възможността да осъществи такива проекти с, с страните Западните Балкани, то това е Харватия. Не просто защото се разбираме добре, защото са толкова близки езиците ни, от една и съща, бяхме заедно част от една и съща държава, споделяме едни и същи проблеми и съответно можем да се възползваме от едни и същи решения. Но тъй като имаме много богат опит Хрватия може да изиграе важна роля като ръководител на тези проекти, но за да може да, го, да се ръководи успешно един проект, ви е нужен опит. Убеден съм, че най-важно е да имаме много качествени проекти, които да се ползват от програмите с техническо сътрудничество. Много ви благодаря. Много беше важно да чуем тази обратна връзка от ваша страна. Разбира се, има си предимства и недостатъци всяка една програма, но при всички положения съм съгласен в голяма степен на казаното от вас. Госпожа Ангелова от България има думата. Thank you, Madam Chair. Um, благодаря ви, госпожо председател. This side. It's good now? Thank you, Madam Chair. And first of all, thank you for... Благодаря ви, госпожо председател. На напред благодаря ви за това, че организирахте днешното мероприятие. То е много важно. И преди да започна, разбира се, бих искала да заявя, че по мое мнение, успешната економическа интегриране на региона Западните Балкани и Европейския съюз ще бъде възможно само ако сме по-добре взаимно свързани. Инвестициите в Западните Балкани са инвестиции в Европа. Ще продължа изказването си на български, ако това е възможно. България, България високо цени своето участие в програмите за териториално сътрудничество, в рамките на които се предоставя възможност за създаване и надграждане на трайни и добри партньорски отношения с държавите от Западните Балкани. Като партньор в тези програми България работи приоритетно за преодоляването на общите предизвикателства – пред партниращите държави и региони с цел подпомагане подготовката на страните кандидатки за, тях, за тяхното бъдещо членство в Европейския съюз. Териториалното сътрудничество е една от предпоставките за напредък на страните от Западните Балкани в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Разбира се, като особен фокус следва да бъде насочен, а, насочена към свързаността в региона. Тя е основен инструмент за економическото развитие на Западните Балкани, ускоряване на регионалното сближаване, допринасяйки с това за по-добър достъп на хора и стоки до един европейски пазар, устойчиво развитие на економиката и подобряване на екологичната среда. Ние подкрепяме усилията за развитие на регионалното сътрудничество между държавите от региона, включително чрез тясно взаимодействие и координация с други механизми, с цел допълване и синергия. Пример за такова взаимодействие е Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, насочена към насърчаване на интегрираното устойчиво развитие на региона. Тя обхваща 14 държави, от които 3 са държави от Западните Балкани като се вземат предвид изводите от предходните разширявания за развиването на необходимия капацитет за усвояване, следва да се предвиди постепен и плавен преход от предприсъединителния статут към статута на държава членка. Това следва да включва постепенно увеличение на финансирането за инструмента за предприсъединителна помощ и в новата многогодишна финансова рамка преди присъединяването, съпътствано от постепенно въвеждане на разходите след присъединяването. За да може процесът на присъединяване да се увенчае с успех, възможностите и предизвикателствата, свързани с него, трябва да бъдат представени по-ясно както в региона, така и в Европейския съюз в Западните Балкани, разбира се, тази отговорност се носи от правителствата, за да предоставят подходяща информация на гражданите и предприятията и да изградят национален консенсус около стратегическата си цел. В заключение искам да кажа, че с цел да се увеличи добавената стойност на политиката на сближаване хармоничното развитие на територията на Европейския съюз и подпомагане на европейската перспектива за държавите от Западните Балкани, различните инструменти и фондове следва да продължат подкрепата за териториалното сътрудничество в съответствие, разбира се, с Договора за функционирането на Европейския съюз за подпомагане преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Благодаря за вниманието. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Stimme aus einem unserer jüngsten Beitrittsländer. Und ich möchte das Wort geben an Frau Komic aus Serbien. Bitte schön. Благодаря ви. А сега госпожа Кович от Сърбия има думата. Thank you. Uh, Gordana Čomić, Deputy Speaker, National Assembly of Serbia. And as brief as... Казвам се Гордана Комич, член съм на uh, парламента на Сърбия. Колкото, колкото е възможно за един депутат да бъде кратък, ще се опитам накратко да споделя с вас как можем заедно да се опитаме да намерим възможно най-успешният е, отговор на най-важния въпрос тук, а именно къде отиват парите, които Европейския съюз отпуска за нашия регион и дали си струва да се отпускат тези средства. Не знам. И казвам, че не знам, защото ако погледнем финансовият контрол, установен в Сърбия, има случаи на злоупотреби с средства имат възможности за такива злоупотреби, има очевидно подобряване на цялостният стратегически подход в Сърбия, а именно съсредоточаване върху регионалното сътрудничество с цел разрешаване на много трудни исторически проблеми в региона. След това основният въпрос, който си задаваме е защо има толкова малко сътрудничество – при положение, че европейски те фондове отпускат средства. Защо тези средства не водят до повече сътрудничество? И тъй като живея в региона и го обичам, смятам, че освен лесният отговор не знам защо това се случва, съм должна да добавя и честния си отговор. Защото проявяваме колебивост да поемем контрол върху бъдещето си и върху региона. Опитваме се да разрешим проблемите си всеки по-отделно и се надяваме, че Европейски съюз ще се намеси, за да ни наложи решения, защото всъщност обикновено ви лъжем и ви казваме, че сте по-умни и по-хубави от нас. Защо не поемаме контрол върху региона. Дълъг е списъкът на общите проблеми в региона. което отговаря на въпроса ви, защо има толкова малко сътрудничество при положение, че европейските накоплати са готови да споделят толкова много средства с нас за подобряване на трансграничното сътрудничество, за предоставяне на техническа подкрепа, за да помогнат на отделни лица да, чрез инвестиции в образованието, в здравеопазването, в социалните програми и всичко, на което сме свидетели. Втората част от отговора което не можем да отговорим заедно. Ако всичко това се случва, ако има подобрение, ако има желание за регионално сътрудничество, ако са на лице контролните органи, които следят за разходването на националните и европейски средства, тогава защо всичко това не е познато, защо не е видимо? Защо в публичното мнение отговор хората твърдят, че Русия инвестира в Сърбия, а не Европейския съюз. Русия не е инвестирала дори едно евро, но възприятието на хората се разминава с а, истината, с факта, че има добре разходвани средства. И тук не говоря за дребни злоупотреби тук и там. Това е съвсем друга тема. Случва се, да, знаем, че се случва. В заключение, Моето притеснение е, че не сме достатъчно смели, за да поемем контрол над случващото се в региона. Защо винаги се нуждаем от посредник на среща помежду си? Независимо дали е, е Европейската служба за външна дейност или други партньори от Европейския съюз, които искат да споделят е, опита си, които наистина искат да ни помогнат да си спести малко време и да се развием по-бързо, колкото бихме го сторили без помощта на Европейския съюз. Никога няма да спра да вярвам в стойността и красотата на европейската идея. И бих искал повече европейци да си спомнят и да си припомни каква беше сърцевината на европейския проект, а именно един проект на мира. И ние, нашия регион, сме най-големият ви успех. Мирът нямаше да се върне в нашия регион без европейската идея на бащите основатели в средата на 20 век. Това е много добре познато в държавите от нашия регион, но не е толкова видимо в държавите членки. Ето защо средствата, които наливате в региона, трябва да се изразходват по възможно най-целесообразен начин, за да имат възможно най-голямо въздействие. И въпросът е как ние и вие, членът на Европейския съюз, работим заедно, един ден да станем членове на Европейския съюз, за да можем да кажем това го постигнахме, защото вие ни дадохте парите на вашите денокоплаци и ние толкова добре ги изразходвахме в нашия регион. Но пак казвам, не става дума за пари. И това е основното послание, което бих искала да споделя с вас с надеждата, че нашият регион ще се отплати за всичко, което Европейски съюз направи за нас. Сега е настъпил момента ние да докажем, че си заслужаваше. Заслужаваше си да инвестирате е, средства в хората и си заслужаваше да инвестираме заедно в общото ни бъдеще. Когато и да настъпи това бъдеще, то ще настъпи. Благодаря ви. Vielen Dank. Ich möchte, ich habe noch eine Wortmeldung und würde dann gerne zur letzten Sprecherin aus der General. Благодаря ви. Имаме още един желаещ да вземе думата, след, ко... след което ще чуем представителя на Генерална дирекция Регио. Преводачите ще приключат работата си в 18.30, тъй като това е част от техните стачни действия и най-вероятно ще трябва да продължим само на английски. Има ли някой от вас, който не разбира английски? Добре, в такъв случай след 18.30 ще продължим на английски. Сега да чуем представителя на Черна гора. Все още може да говорите народния си език. След 18.30 няма да имате тази възможност. Zahvaljujem se na datoj riječi. Е, не морам посебно да представлям državu из... Благодаря ви. Едва ли е необходимо да ви представям държавата, от която идвам. Но Предполагам, че всички сте съгласни, че Черна гора е една специална държава. В много отношения. Специална държава на Западните Балкани. По времето на Югославия имаше група от такива специални държави. От гледна точка на територията, ние сме най-малката балканска държава. Започнем от това. Населението ни е 620 000 жители, според последното преброяване. Но имайки предвид миграция, емиграцията, смятам, че населението ни днес е под 600 хиляди, което е в наш ущърп. И не ни помага за европейската интеграция. Миналата година Черна гора стана член на НАТО. Ние сме държава кандидатка, която води преговори по най-голям брой глави. Дори затворихме една, а по глави 23 24 отбелязваме голям напредък. Има и още една характерна наша черта – и тя е свързана с трансграничното сътрудничество. Нашите съседи не са държави членки на Европейския съюз, с изключение на Харватия, която се присъедини към ЕСА. Ние, разбира се, сме отделени чрез Адриатическо море от Италия, което също не е в наша полза. За да станем член на Европейския съюз, ще трябва да изпреварим някои от съседните ни държави. В Черна гора наблюдаваме забавяне по пътя ни към ЕС. Днес говорихме за предприсъединителните фондове. Ние отчасти освоихме тези средства. Дали сме го направили успешно или не, времето ще покаже. Това ще стане ясно, когато стане пълноправен член на Европейския съюз. Необходимо е обаче да се прилагат едни и същи критерии към всички балкански държави. Не смятаме, че прилагането на подобни единни критерии е добра идея – не може да се сравнява Черна гора и Сърбия. Сърбия, която е 10 пъти по-голяма от нас. Или пък да ни сравнявате с Босна и Херцеговина или с бивша Югославска република Македония. Босна също е 10 пъти по-голяма държава от нашата. Черна гора е единствената държава в региона, която изпълни всички критерии по отношение на енергетиката, електроенергията и газовото снабдяване. Трябва да продължим да работим по глави 23 и 24 ще трябва да предприемем мерки в това отношение – но а, като че ли работата ни никога няма да приключи. Просто не виждам кога някой ще ни каже чудесно свършихте си цялата работа. Корупцията, борбата с организираната престъпност. Ако разгледаме а, всички аспекти, които са обхванати в тези две глави, едва ли ще може да се справим. В заключение бих искал да кажа, че отпуснатата финансова помощ е от съществено значение. Не можем да уредим проблемите си без това финансиране. По отношение на търговския баланс, всички държави от Западните Балкани имат отрицателно търговско салдо. не отговаряме също и на първия критерий от Мастрихт. Ние сме единствената държава на Балканите, която използва еврото, а нямаме парична политика. Нямаме военна политика. И когато стане някаква грешка, това винаги е по наша вина. Ние зависим изключително от Европейския съюз. Най-големите економически и военни сили на Европейския съюз са тези, от които зависим. Ето защо бих искал да отправя следното послание. Ако е възможно, би било добре в рамките на това заседание е да разграничим всички държави от Западните Балкани, да ги разграничим една от друга. Председателката, благодаря ви. Още веднъж бих искала да повторя, че би било чудесно, ако вие между вас си сътрудничите повече – сътрудничество между държавите на Балканите. Е, по този начин бихте могли да се превърнете в един успешен пример. Успехът не може да се приписва само на Европейския съюз. Сега сега ще чуем госпожа полова. Генерална дирекция Регио. Добър ден, госпожо Гресле, почитаеми депутати от Европейския парламент и от националните парламенти. Помолиха ме днес да ви говоря за видимостта и за ефективността на предприсъединителния инструмент за ИПА и за трансграничното сътрудничество с държавите членки. Доста се каза за сътрудничеството между държавите от Западните Балкани. Бих искала да уточня, че има два вида програми. Едните от тях са така наречените ИПА-ИПА между съответните държави от Западните Балкани и другите са между бенефициентите на ИПА и държавите членки. Генерална дирекция Регио отговаря за тези програми. Трябваше да ви говоря за видимостта и за ефективността. Повдигнат беше и въпроса за сътрудничеството с Турция. Нека малко да ви въда в темата за трансграничното сътрудничество с държавите членки. Нека ви напомня основните цели на тези програми. Програмите дават своя принос в рамките на политиката на разширяване на Европейския съюз и по отношение на европейското териториално сътрудничество, което от своя страна е част от политиката на сближаване. Така че тук се включва вътрешната политика на Европейския съюз и политиката за разширяване на ЕС. Тук на този слайд виждате регионите, които се покриват от тези 10 програми за сътрудничество в региона. Тези територии и региони са от над 3. Това са по-малките гранични райони, което ни дава възможност да се съсредоточим върху специфичните нужди на граничния район и да обхванем потенциала от финансиране в тези райони. Тук виждате списък с програмите и размера на финансирането. Това финансиране се предоставя от ИПА и от Фонда за регионално развитие. 50 на 50. Виждате какви са средствата по програмите ИПА-ИПА. По отношение на ефективността, няколко аспекта са включени в програмата. Те имат за цел да гарантират нейната ефективност. Обедени сме, че един от важните аспекти е управлението. То дава възможност да се реализира сътрудничеството. За да имаме трансграничен проект, трябва да има партньори от поне две държави. От двете страни на границата. Една държава членка и една държава не членка. За да може да говорим за инвестиции и за съвместен проект. В това партньорство трябва да има един водещ партньор. Този водещ партньор поема отговорност за целия проект. Като водещия партньор може да бъде както държавата членка, така и държавата не членка. Така се дава възможност на регионалните и местни власти, на гражданското общество да работят с местните власти, регионалните власти на държавата членка на равни нога. И по този начин се прилагат стандартите, европейските стандарти в рамките на конкретния проект на сътрудничество. Друг аспект, свързан с ефективността, е този, на който ние наричаме резултатност на рамката. Той е разписан в регламента, който се прилага към тези програми. По този начин гарантираме, че в началото на програмата се задават определени показатели, задават се и ясни цели, които трябва да бъдат постигнати, финансови и физически цели. И се правят проверки на напредъка. Двукратно, веднъж 2019 година, т.е. това ще се случи до година, тогава ще трябва да видим докъде се е стигнал в рамките на програмите, като се вземат предвид показателите. И втората проверка е на края на програмния период, в случая 2023 година, тогава ще преценим какви са постиженията а, в рамките на програмата. Дали са постигнати целите. Възможно е да бъдат наложени и санкции. Разбира се, никой не би желал да се отнеме финансирането по съответната програма, като се а, направят финансови корекции или като се преустановят плащанията, но такива санкции се предвиждат. Бих искала да цитирам една разпоредба от междинния преглед на ИПА 2. Не мисля, че който иде в залата би могъл да отрече, че трансграничното сътрудничество има изключителна европейска добавена стейност, стойност, защото едва ли има друг донор на подобни програми. Нека да се върна отново на темата за видимостта. Нека ви напомня, че тези програми е, са в рамките на споделеното управление. Това означава, че и държавата членка, и комисията отговарят за управлението. Управляващите органи имат задачи, които са разписани в регламента. Трябва да се разработят комуникационни стратегии, комуникационни планове, да се създаде интернет портал, да се изготви списък на финансираните дейности. Този списък трябва да бъде на разположение на интернет сайта. Ето ви един пример за програма, проект между Гърция и бившата Югославска република Югославия. Това е интернет сайта, на който се вижда цялата информация. Друг пример в рамките на политиката на видимост е това, което наричам Европейския ден на сътрудничеството. Той бе разработен в рамките на една програма. Той се провежда на 21 септември в цяла Европа, но също и в държавите кандидатки. Провеждат се различни мероприятия, Дава се по-голяма видимост на постиженията и по този начин европейските граждани, гражданите на държавите членки и гражданите на държавите кандидатки биват осведомени за това, което се случва. Приканвам ви да се включите в тези мероприятия. Ако имаме е, време, бихме могли също така да видим и едно кратко видео от Европейския ден на сътрудничеството. Какво правим ние в Европейската комисия по отношение на видимостта? Може би сте чували за Европейската седмица на регионите и на градовете. Това е най-голямото мероприятие в рамките на нашата политика. Около 600 участника. На 600 участника имаме. Провеждат се около 1000 мероприятия. Целта е да се покажат постиженията на Европа, обсъжда се също така и бъдещето на Европа. Междувременно публикувахме предложението за новата политика на сближаване. което ще включи сътрудничество, трансграничното сътрудничество. С това